Kolleginnen und Kollegen, darf Sie herzlich äh, zu dieser Nachmittagssitzung begrüßen. Драги колеги, добре дошли на съдобното заседание. За мен е, е удоволствие, че на това заседание е, е, можем да проведем този диалог с нашите колеги от националните парламенти, ръководители, представители на комисиите по сигурност и отбрана. Радвам се, че мога да приветствам сред нас и Ален Руа. Той е генерален секретар на външната служба. Новия състав виждала съм снимки е, на него с, е, с Банки Мун в е, НАТО, където всички генерални секретари на ОНЕ, на НАТО и така нататък са на една снимка. За съжаление обаче Мишел Варние не можа да присъства, защото трябва да е в Париж. Е, той е член на Държавния съвет е, на Франция. Е, ще наваксаме някога, ще компенсираме в това. Радвам се, че днес след обед може да се занимаем с среща на върха през юни и подготовката за тази среща. Това е Това е една от съвета през декември 13 година получихме така поръчка да работим в тази област. Сега това е повод да се занимаваме по-интензивно с темата сигурност и отбрана. Тук е, е, стои въпроса за връзката с националните политики, националните е, отговорни органи. Важно е да, да постигнем ефекта на синергия, защото се държавите членки на Европейския съюз е, изразходват е, е, тройно повече от, за отбрана, отколкото Русия и двойно повече от щатите, но с много ограничен ефект, много ограничен резултат. тоест, също ние говорим за така наречената е, власт, която трябва да проектира е, Европейския съюз по мек начин, мека е, мощ, мека власт, така да кажем, но тя трябва също да е ефективна и да има смисъл. Виждаме в Близки изток, че близо 50% от средствата, които текат на там са от европейски източници. и не знам дали ролята на глобални плаци, е, световни плаци, трябва да се свърза с ролята на световни играчи, е, global players and global players. Е, но, например, генералният секретар му вероятно ще каже нещо за постоянната структура за сътрудничество, може би някаква обосновка. Ще чуем Е, тук е, в тази връзка стои въпроса за обществените поръчки и сътрудничество в областта на обществените поръчки. Това също е много важна тема. Много е, държави, говорим за хармонизация в това отношение, но много държави членки не желаят това националните парламенти, е, като виждам как економично е, подхожат към бюджетите за отбрана, е, няма надежда да ги увеличим. Обединеното кралство сега пада под 2% прак, който е заложен в НАТО. Е, и е, се надявам това да се компенсира чрез е, ефекта на синергия в това отношение, за да не отделяме за въоръжение и отбрана за сметка на научни изследвания, економическа политика и така нататък. И именно при сътрудничество в държавните поръчки бихме могли да бъдем по-ефективни в това отношение това, което е, става в е, Украина или терористичните е, групи в Африка или в Близкия изток, също има е, отношение, но важно е на държавите членки да, да имат някакъв авторитет е, в това отношение да е, се засили е, колективната отбранителна способност на Европа, на Европейския съюз като цяло, защото Европейския съюз има шанс да оцелее само ако всички, всички държави на Европейския съюз имат същите стандарти на сигурност. Ако има различие, разминаване между нивата на е, сигурност и отбрана в е, отдалните държави членки, тогава не можем да говорим нито за солидарност, нито за, за е, сигурност. Е, ето защо част от кохерентността, последователността и общото растеж в Европейския съюз е свързани с това. И това е до някъде може да бъде израз на официалната клауза за солидарност, залегнала в Лисабонския договор. Сега, господин генерален секретар, имате думата. Благодаря много, господин е, президент, е, е, уважаеми депутати. Върховният представител искаше да присъства, но тя е в, също, но тя е в Китай по случай 40-та годишна от отношенията между Китай и Европа. Сега, ако позволите, господин председател, ще мина на английски. Много се Радвам се, че съм тук. Днес ние ще говорим за тема, която засяга и Европейския съюз и националното ниво. На европейско ниво ние сме отговорни съгласно договорите. Необходимо е да подпомагаме изграждането на капацитет в държавите членки. Същевременно е влушена средата на сигурност, точно както отбеляза председателя. Това има своите последици за ОПСО, за отбраната. Необходимо е да помислим за по-активното използване на инструментите за сигурност. Европейския съюз трябва да си остане гарант на тази сигурност и естествено ОПСО трябва да бъде въоръжена с необходимите инструменти. В PSC имайте предвид, че 28 държави членки проведоха обсъждане и преди 10 дни ни помолиха да изготвим план за операция в Средиземноморието. Целта е да се спаси човешкия живот и да се борим с незаконния трафик. На 18 май предстои още един съвет, през юни също. Необходимо е да се работи последователно, да се използват и другите европейски политики. Да работим по морската и киберсигурността, както и от едино европейско небе. Разговорите вървят много добре. Това е част от подготовката за Юнския съвет. Беше решено през юни специално да бъде обсъдена отбраната. 2013 година през декември Европейския съвет също беше обсъдил този въпрос. Европейския съвет заедно с върховния представител ще имат възможност да се посветят на тази тема. Вие сте подготвили доклада Дънжан, който е доста обхватен, също така и доклада Кукан. Приносът на Европейския парламент е много амбициозен, добре информиран Наистина моментът е решаващ. Необходимо е да се работи по-активно, по обсо, по сътрудничеството между държавите членки. От това зависи доверието в ЕС. Не е достатъчна меката сила, ако няма политическа воля и способности. Докладът Данжан обръща внимание на факта, че Европейския съюз трябва да е по-ефективен, по-видим. по ефективен по видим в ОПСО. Би трябвало също така е, на ниво Европейски съвет да се вземат решения за бързо изпълнение на политиките, нещо, което да отговаря на високите амбиции. Мисля, че решеното преди 10 дни го показва. Същевременно ние ще захраним Европейския съвет с доклада на върховния представител относно ОПСО. Тя сама ще представи своя доклад. На второ място доклада на Комисията по изпълнението на съобщението от 2013 година за отбраната. Преди това ще бъде съставено писмото на председателя Туск към госпожа Бенковска и към СВД, писмо в което се обръща внимание на съвместната работа. На 18 май също предстои вземане на решение, което да бъде окончателно одобрено на Европейския съвет. Лидерите ще трябва да препотвърдят ангажиментите от 2013 година, ангажименти на Европейския съюз като гарант на сигурността. Също така тези ангажименти включват и поддръжката и разработването на индустриалната база. Трябва да се борим с иммиграцията и незаконния трафик, да се борим срещу трафикантите и каналджиите – също така е необходим баланс. Не само да се докладва по инициативите, но и да се набелязват новите пътища напред. Това е залегнало и в двата доклада, които споменах. Трябва да бъдат използвани инвестициите, обещани 2013 година. От това зависи доверието. Ние в момента правим оперативен общо европейския подход. Имаме групата на комисията по действие, група, която се председателства от върховния представител. Тази група заседава всеки месец, за да гарантираме последователността в работата на СВД. След това мисиите на ОПСО по миграцията. Работим и по това. Миналата седмица съветът на комисарите прие специално съобщение по тази тема заедно с върховния представител. Увеличават се способностите за управление на кризата. Ще се спра на това в по-големи подробности по-нататък. Имаме политиката за партньорство. Това е динамичната страна на ОПСО. Сътрудничество с партньори като НАТО, Обединените нации, Африканския съюз. Ние имаме сериозни предизвикателства. Морската сигурност, киберсигурността, управлението на границите. Пак се стигаме до миграцията и нарастването на миграционния натиск. Необходимо е да се работи и срещу хибридната заплаха, да има далеч по-голяма устойчивост ние работим и с НАТО, като тук търсим взаимното допълване. Що се отнася до изпълнението на проекта за кооперативните способности, тук става дума за проектите за презареждане с гориво на безпилотните летателни апарати. Има и други инициативи за сътрудничество, програми, които се изпълняват в Европа. Но в някои области, за съжаление, няма кой знае какъв напредък. Четвъртото поколение, например. Тази сутрин Стана дума отново за четвъртото поколение и операциите на ОПСО в Средиземноморието, като държавите членки дадоха своите отговори. Не е задължително тези операции да са морски. Нямаме голям напредък и по финансирането на ОПСО. Бюджетът ни е доста свит. Ние го използваме за операциите на ОПСО. Военните операции се финансират на принципа, че разходите се покриват там, където възникват. В докладите Данжан и Кукан се обръща внимание на необходимостта от далеч по-голяма динамика тук. Пътят напред трябва да се проведе структуриран дебат да се очертаят насоки. Основното за Европейския съвет през юни ще бъде на първо място Стратегическия съюз. Знаете, че през декември 2013 година от върховния представител беше поискан доклад за промените в глобалната среда този доклад, вече изготвен и неговото резюме ще бъде представено на съвета на външните министри на 18 май, а в пълнота на Европейския съвет. Целта е Юнския съвет да възложи мандат на върховния представител за изготвяне на доклад по новите стратегически заплахи и съответно стратегия за сигурност на Европейския съюз. Нещо, което трябва да бъде готово през първата половина на 2016 година, тъй като последният такъв доклад беше изготвен 2003 година, актуализиран 2008 година. Все още тези доклади са много интересни, но ни трябва и нещо ново. На второ място изграждане на капацитет. Това ще е също много важна тема. За срещата на върха през юни ще се изгради нова политическа рамка и нов механизъм за целенасочено финансиране на, в подкрепа на партньорски страни. Това съобщение бе прието от е, комисията миналата седмица и сега вече е оповестено. Вие можете да го видите като се вземат полуките от мисиите в е, Африка по ОПСО и да се попълнят е, недостатъците в е, европейската политика в това отношение – за доизграждане на капацитета там, където той липсва в областта на сигурността и да се направи връзката между развитие и сигурност. Тоест да няма помощ за развитие без сигурност и обратно. Помощта за оборудване е точно в този смисъл. В момента се работи по този въпрос. Обсъжда се политиката и на следващата среща на върха на 18 май. Знаете, че той ще е разширен. Първо само министрите, после, е, после министрите и министрите, министър-председателите, след това след обед отново разделно министрите. За е, правоприлагане е, Мали и Сомалия са двата пилотни проекта. Те започват през декември 2014 година, за да може да имаме информация. Ще се прави оценка на риска. Също така и ще видим къде се дублират дейностите. И един е, трети елемент са партньорствата. Там те трябва да бъдат е, разработени е, на базата на ОПСО в течение на времето в съответните ограничения на, по обстоятелствата. В някои области, примерно морската сигурност, киберсигурността, е, политиката е, за отбрана и сигурност, е, бързо, силите за бързо разполагане, хибридните войни и стратегически комуникации. Това са основните отрасли. Инвестициите в отбрана за нас е изключително важно да се направят именно в тези области. Решенията е, се е, взеха е, и на срещата през есента. Става дума и за определени проценти от БВП за подобни институции. Но под ангажимент като цяло в Европейския съюз за такъв процент от БВП не е постигнато на европейско ниво във всички случаи се работи за идеята да се инвестира в е, научни изследвания в областта на отбраната. И господин председател, ако мога да кажа една дума за постоянното сътрудничество, вие повдигнахте и този въпрос. Това е една от е, новостите, записан в Лисабонския договор, където се предвижда в европейската рамка да се създаде е, група от страни членки, които да са готови да върват малко по-далече в съответните си ангажименти, ако имат по-голям капацитет. Въпросът е да има и критична маса, която за момента не е постигната по ОПСО. Имаме намерение да търсиме синергия в различните политики и източници за финансиране в това отношение. И в е, доклада на е, Върховния представител бе казано, че е, дебата по тези постоянни структури трябва да продължи е, с цел да се подобрява европейската капацитет е, за отбрана и управление на кризи. Е, могат да се използват вече и съответни инструменти, когато има и необходимите политически условия. Благодаря, господин председател, и ме извинете, ако продължих малко по-дълго от очакваното. Euh, Благодаря, господин е, председател. Това е господин Държан. Много неща бяха казани и не е в е, полза на службата за външна дейност и представители в момента, да говорим за това, че няма достатъчно амбиции. Мисля, че нещата се движат в добра посока. Инициативите от госпожа Могарини са окоръжителни. Но, като се има предвид контекста, за който вие говорихте, контекста по отношение на сигурността, войните, конфликтите, кризите, които ни заобикалят, и които са в мащаб, с който не се бяхме сблъсквали, когато бе формулирана общата политика по сигурност и отбрана преди 15 ти на година. За съжаление обаче, не можем да очакваме кой знае колко от е, срещата на върха през юни. Доста бяхме разочаровани от решенията от декември 2013 и сега като видим какво се планира, като виждаме какво се планира, като че ли е, също доста по-назад от очакванията ни са планираните действия. Ние пред припомняхме тук в парламента нееднократно. Ако мога да оставя на страна чисто теоретическия дебат дали НАТО или страните членки трябва да бъдат ангажирани с тази дейност, факт е, че в никаква комбинация в момента не може да посрещне необходимостта и да покрие недостатъците на, в отбраната, с които трябва да се справяме. НАТО си има своите проблеми, страните членки, аз знам за какво говоря, защото идвам от Франция, не могат да се справят чисто е, от бюджетни съображения, от политически съображения, от проблеми с персонала и така, така, така. Така че ние имаме сериозни проблеми в отношение, по отношение на ОПСО. Иначе инструменти има, те са предвидени в основа в полагащите договори. Единственото, което трябва да направим е просто да ги предлагаме. Вие говорите за постоянна структурна сътрудничество, то съществува от договора от Лисабон. Всички се поздравявахме за това, но от тогава не са започнали никакви инициативи за подобно постоянно структурирано сътрудничество. Не може всичко да се прави в куп с 28 страни членки. Ако, има, ако няма политическа воля, няма да стигнем до никъде, ако чакаме 28 страни да имат еднаква политическа воля. После говорихте за различните мисии и операции е, и че ще се прави преглед, стратегически прегледи на гражданските и на военните такива мисии. Да, сто пъти сме за това, защото за момента кадрите в това отношение не достигат и капацитета не достига. Мисля, че реалността е дори по-тежка от думите, които употребявам. Голяма част от тези мисии са само в подформата на алиби. Тоест, на ниво КОП страните членки постигат споразумение за възможния минимум, по-скоро за гражданските мисии, отколкото за военните, защото там е по-лесно. И тогава вече можем да боднем едно знаменце с европейския флаг е, и да кажем, ето, ето, ние вече сме там, присъстваме. И когато направиме посещение на място, доста депутати, включително аз сме го правили, е, виждаме, е, независимо какъв е нивото на професионализма и капацитета на хората там, което е много висок, всъщност, че това са едни кухи мисии, които всъщност по никой е, начин не предоставят търсените резултати, макар че струват изключително скъпо. И е, за това е добре да се направи преглед стратегически и също да се разгледа и програмата обучение и оборудване, защото го правихме в Мали, в Совалия Сомалия добре е, обучаваме, но после е да предоставяме оборудване, т.е. екипировка, това не се случва или не е в достатъчна степен. Така че тази инициатива също е удачна. Нашите мисии, нашите е, операции далеч не посрещат е, всички предизвикателства в отношение на сигурността. Също казвате, че върховният представител е, ще получи е, мандат е, за въпросите за миграцията в Средиземноморието. Ама с кого се подиграваме тук? Какво точно ще направим? Ще потопяваме корабите на трафиканците. На трафикантите. Какви, представяме ли са, какви са точно оперативните ограничения, които ще се сблъскаме при такива операции. Говорите за непилотирани не летателни е, самолети, летателни средства, въоръжени. Ама ние не, възп... не нямаме налични такива. Къде ще ги разрушаваме тези съдове? В морето или в пристанищата, където ще има колатерални загуби, които ще бъдат по-големи от е, това да се потопи кораба? Нещо, нещата не са достатъчно разумни а, нека да, да бъдем разумни. Става дума за морски операции, които да бъдат а, разобеждаващи и да възпрат а, корабите, които вече са тръгнали, но не можем да си правим иллюзии какво повече от това можем да направим. Мисиите по общо, мисията, която имаме в Африка, значи там в, трябва да се работи там, откъдето проистича иммиграцията, където са корените на незаконната иммиграция от арабските страни, от а, а, Сахар, от Мали, от а, Нигер. И ние имаме гражданска мисия там, а, в а, Нигер, но няма реално мандат за борба с незаконната миграция, с съвместни дейности е, на място с местните власти. Един път, щом тръгнат вече хората, вече е твърде късно. И ние не може да спреме този поток с няколко дрона и няколко потопени съда в, в, в сирийски е, пристанища. Та, може би си представяме, че така на думи ще представим, че успяваме да управляваме ситуацията, но ние трябва да бъдем реалисти. И е, ще го направим единствено ако се възползваме от наличните наличната материална база и капацитета, който имаме, а не да говорим за революционни средства, с които ще можем да потопяваме кораби и ще получим невероятни резултати. Та, има го много често раз, разминаване между това, което човек обявява, това, което се обявява на срещите на върха и там обикновено въпроса за отбраната се засяга много-много ограничено и скромно. Много по-често се размахват националните проблеми и декември 2013 се случваше точно това. И госпожа, и, и госпожа Меркел и Камерън коментираха, госпожа Меркел беше много доволна, че няма да се взимат пари от националните бюджети. Господин Оланд беше е, доволен, че е, се преразглежда участието на Франция в африканските мисии. Камерън беше доволен, е, че няма да има европейска армия. Да, да, да, всички са доволни от подобни декларации, но всъщност това показва, че дебата е напълно безполезен, защото ние всъщност нищо не правим и няма нужда да се връщаме към подобни е, е, дебати. Аз лично смятам, че и следващите срещи на върха няма да произведат повече резултати. Надявам се, госпожа Магерани, да можем да изслушаме по тези теми. И е, ние сме работили по доста от тези въпроси. Тук се поставя и основния въпрос за финансирането на всички тези усилия финансиране на научно-развойна дейност, на индустрия, финансиране на външни операции, защото е, по тези теми трябва да сме наясно дали страните членки са готови да направят крачки напред. Аз лично нямам отговор. Надявам се да вашия отговор да е по-положителен. Но нека не си представяме толкова далекобойни е, цели. Е, е, и отново казвам, нека чисто теоретичния дебат да остане на страни. Европа не може и на изток и на юг да се справи сама с тези предизвикателства, които никога не са били толкова тежки, колкото са сега. И трябва да бъдем напълно наясно, че ако ние не се заемам с проблема сега, няма да можем да го направим и утре и а, в никакъв случай няма да можем да осигуряваме и собствената си сигурност. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Господин изпълнателен е, е, генерален секретар е, и колеги от националните парламенти. Приветствам възможността да обсъждам с вас въпросите свързани с общата политика за сигурност е, и отбрана и нейното финансиране. Аз съм докладчик е, от е, Европейския парламент съвместно с колеги от комитета, Комисията по бюджет. Е, вече сме гласували по този доклад в Комисията по външни въпроси и очакваме по-късно е, на пленарно заседание в Страсбург да гласуваме е, в пълен състав. Сега да, да обърна вниманието ви към по-важните моменти от този доклад. Финансиране на сигурността, обща политика за сигурност и отбрана. Европейския съюз е изправен пред е, безпредседентни предизвикателства и заплахи за сигурността му. Познаваме положението в е, източната ни съседи, обсъждахме го днес, но е, сме наясно и с заплахите, които проистичат от е, дестабилизирани държави в Африка и Близкия изток като среща на върха трябва да е, се обърне с лице към тези въпроси и да е, разпише една пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Тук не мога да не се съглася с е, реалистичния поглед към бъдещата среща на върха, представен от господин Данжан общата ОПСО отдавна е предизвикателство, предвид нашите и амбиции и ограничения. Извън бюджетните ограничения, мисля, че основният проблем е да се засили ефективността и, и гъвкавостта на мисиите на ОПСО и операциите като е, се направят те, е, като е, самото им финансиране бъде по-последователно и прозрачно. Затова трябва да видим как е, да извлече максимална полза от доста ограничените е, финанси за тази политика в Европейския съюз. Това означава да набележим основните проблеми, да потърсим резерви и да предлагаме по-ефективен и по-прозрачен начин на финансиране на тази политика. В доклада който изготвих заедно с колеги от Комисията за бюджета, ние предлагаме няколко мерки, е, чрез които може да стане по-рентабилно е, това начинание и да има повече прозрачност е, и последователност при финансирането. Колкото до економическата целесъобразност, Подкрепяме мерки, е, които е, е, изискват кратка процедура на финансиране и гъвкавост в правилата на финансиране, особено когато става дума за гражданските мисии. Също но предлагаме да се подобри економическата ефективност и да се ускори разполагането на граждански мисии чрез поделяне на центрове е, трябва ни и е, централно подпомагане за нашите е, мисии по ОПСО. Колкото до последва... смислеността и съвместимостта, оперативната съвместимост, тук е необходимо повече е, е, синергия между гражданските и военни мисии. Има области, където такава синергия е, е уместна, особено когато става дума за транспорт, логистика или пък безопасността на мисиите. Колкото до финансиране на военните операции, прегледа на механизма Атена – до... показа някои резултати, но не са достатъчно осезаеми. Надявам се следващия съвет, Европейски съвет през юни, да се върне на тези въпроси и да е, постигне по-конкретни резултати. Междувременно нашата идея е да се е, подпомогне отварянето на Атина към финансово управление и, и вноски от е, трети страни, и международни организации или е, така нареченото съвместно финансиране, което ще е допълващо е, за някои общи разходи по мисиите. Прозрачността и отчетността. Сега, не на последно място, доклада набляга на въпросите, свързани с прозрачността и отчетността на финансирането на ОПСО. Когато говорим за повече гъвкавост е, в плавлята е, на финансиране, трябва да споменем също така, че те трябва да върват е, паралелно с прозрачността и яснотата относно финансовите аспекти на мисиите. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим и финансовите аспекти на ОПСО. Трябва да си даваме сметка, че още много е, е трябва има да се работи в тази област. Благодаря, господин председател. Председателя говори извън микрофон. Така, господин Масимо Атини. Сега предстои дискусията. Масимо Атини от е, е Камерата на представителите. Благодаря, господин председател. За пръв път съм тук. За мен е чест е, да присъствам и участвам в такова среща. Смятам, че тя е много полезна. Тя не дава възможност да проведем, е, да, да обменим мнение с е, европейските депутати но и да обясним някои позиции на националните парламенти. Благодаря на докладчика. Вярно е, че текстът е много добър, той много добре е, описва целите. Целите, е, които е, са. Е, заявени в множество парламентарни е, дискусии, дебати. Е, всичко това, е, целта на всичко, цялото начинание е да укрепим европейската отбрана. Бяха проведени различни семинари и интерпарламентарни срещи в Рига, благодаря на Франция, Нидерландия по-специално, които поискаха инструментите в член 44 и 45 да се прилагат, да се използват. Членове 44 и 5 от, общ, от договора за функционирането на Европейския съюз. Няма да говоря надълго, но на всички тези междупарламентарни срещи е, се връщахме към един и същ въпрос и председателя съвсем красноречиво го засегна. Говорихме винаги за това да, набел, да набележим и да си е, определим реалистични е, сценарии и начини за действие. В противен случай ще имаме проблеми. Говорихме много и за финансовия аспект на нещата как е, именно, че сегашната система не функционира, че трябва да я преразгледаме и мисля, че това е въпрос, който трябва, да, с който съвета трябва много скоро да се занимае, защото, е, е, например, член 44 може да се прилага и по отношение на финансирането. Това беше едно от заключенията, които, до които стигнахме в Рига. И е важно да го припомня тук. Трябва да оценим анализираме е, военното управление, начина по който го финансираме, защото ако не го направим, няма да е, мръднем от е, позицията, на която сме. Няма да има никакъв напредък. Благодаря, господин председател господин Леруа и е, благодаря на колегите, които току говореха. Напълно съм съгласен с анализа от колегата Донжан. Няма какво да добавя към него. Е, когато през декември 13 година, ако тогава можехме да си позволим Европейския съвет е, да се позове само на заключенията на министрите на отбраната и да каже няколко хубави думи, да ги допълни с няколко хубави думи. Това беше преди украинската криза, преди ислямска държава е, и не мисля, че е, сега можем да си позволим държавните правителствени ръководители на 18 май да се присъединят към това, което министри на отбраната ще кажат. От тях се очаква да е, вземат е, под внимание анализа на военните министри и да, да направят нещо повече. И постоянно е, структура за сътрудничество е, е начина по който искаме да вървим, ако, като признаваме е, състоянието на сигурността. Сега нито финансово, нито логистично в състояние да направим нещо, което да ни задължи в дългосрочен план да реагираме на реалностите. И нашите американски американски партньори в НАТО биха се радвали, ще се радват, ако в крайна сметка ние, европейците, всъщност сме стъпили на летящото килимче. Е, е, е, и ние бихме били много по-ефективен партньор в рамките на НАТО, ако, ако можехме да променим е, нещата, да управляваме е, това така, че да бъдем по-ефективни. Е, сега, Атена, моля, пренесете тази дискусия в националните парламенти. Положението с Атена е такова, че имаме много държави членки, които не можаха да участват, просто защото а, те не можеха да си позволят разходите. А, други пък а, е, не искаха. Т.е. когато имаме отделна каса, всеки трябва да е, внесе своята лепта и след това да видим кой участва и кой не. Е, това е. и по този начин няма да постигнем целта. мисля, че един от резултатите по отношение на Атена, Атина би бил, че е, ако, ако само това се постигне, да поставим една нова работеща основа на тази система, тогава е, самите среща на върха ще си е струвала усилията. Е, господин представителя на Полския Сейм. Благодаря, господин председател. Юнския съвет няма да реши всички проблеми, но за да постигне нещо, ще трябва е, да положим усилия и да сме едини. Няма съмнение, че ни трябва нова е, стратегия за сигурност. Тя трябва да е много по-широка, защото дори дефиницията на сигурност вече е по-широка. Но най-важният елемент от тази стратегия ще бъде общ, е, Далеч е, е, ние виждаме, сме свидетели на промените в геополитическата ситуация, така че новата стратегия трябва да се е, разработва цялостно и пълно, трябва да отчетем и южното и източното измерение. В Полша след 1989 година се надявахме е, да видим демократични промени в Русия, но това, което е, видяхме в Украина, нямаме никакви иллюзии. Виждаме, че Путин иска да се върне към империята, иска да е, подкопае Европейския съюз, като е, използва. Е, е принципа на раздели и владе и е, иска да е, проектира влияние там повече от САЩ. И въпрос на време е да го постигне. Путин иска да създаде този коридор през Крим, за да дестабилизира положението в Украина. Така че за нас ще е успех, ако може да замразим този конфликт. Е, това вече ще бъде успех за Европейския съюз. Така че е, е, пред всички тези предизвикателства, предвид всички тези предизвикателства, би трябвало да анализираме това писмо на госпожа Модгерини. Там се съдържат някои предложения за действие. Ние би трябвало да засилим видимостта и ефекта от ОПСО. Би трябвало да засилим потенциала, да подобрим и положението положението на европейската отбранителна промишленост. Господин Брок каза, че е, е, харчим повече от всички, е, общо харим повече от, харчим повече от Русия, но през последните 8 години Европейския съюз е похарчил 40% по-малко за научно-изследователска и развойна дейност. Говоря за научни изследвания в властта на отбраната. В Полша ние бихме искали е, това да е 2% от БВП. Какво можем да направим? да си сътрудничим по-тясно с НАТО, мисля. Но това сътрудничество, е, предвид на ограничените бюджети, е, би трябвало да е, бъде много разумно, да избягваме дублиране при покриване. Може би увеличаване на разходите за отбраната е, до е, нивото на 2% от БВП не, няма да, да, не бива да бъде от е, публичното финансиране. И ако действаме отговорно, смятам, че трябва да е, помислим и за повече солидарност. Ние ще сме, е, имам, нашата сила е в единението. Ако говорим с един глас, ще бъдем по-силни. Трябва да ревизираме стратегията. Благодаря, е, колега. тук, но става дума за отделно за НАТО или Европейския съюз, трябва взаимно да сме си полезни и това е ефекта на синергия. Благодаря, господин председател. Това, което току-що споменахте е, е, е, е повратната точка, от която трябва да гледаме каква е, какъв е, е, е, е ефект на синергия между европейското развитие и политиката за сигурност и НАТО и да ги обединим наистина трябва да мислим за Атина по най-нов начин. Трябва да й дадем тласък и нов импулс защото в крайна сметка е, имаме една... Е, ние сме, вър... ръцете са ни вързани от бюджетите за, за е, отбрана, но бихме могли по-точно и добре да формулираме целите си. и би трябвало наистина е, да видим какво е, Лисамонския договор ни дава, какви възможности. Едно измерение, което все още не сме изпълнили за съдържание. Е, и именно от една страна, чрез Европейските и парламент, но и чрез националните държави, трябва да се доближим и да работим щедекички заедно. Това, което става, биле двустранно и тристранно по различни проекти, да работим за изграждане на капацитет в общата отбранителна покупателна способност, да използваме принципа на пулинг и шеринг, обединяване и споделяне, за който стана дума. Структурираното сътрудничество изисква също така процеса от Атена да бъде обмислен не само в европейски, но и в национален план например, е, да подготвим е, парламентите си, както го правим в Германия, да, да поставим е, тази отбранителна политика на парламентарно равнище, да, да включим и въвлечем в това парламентите на държавите членки. Въпросът дали ние в Германия в момента имаме дебат по бялата книга за европейското измерение и процесите, които са нужни в националните държави. Разбира се, ние идваме от различни култури, което предопредели нашето стратегическо позициониране. И би трябвало да, да обвършим отбраната, външна политика и останалите аспекти в и ако използваме принципа на pooling and sharing, на обедняване на усилията и споделяне, тогава наистина можем да изградим капацитет, отбранителен капацитет. И би трябвало да действаме стратегически и оперативно заедно и тук стъпките трябва да са двупосочни и от европейска страна, и от национална гледна точка. 18 май трябва да даде тласък в тази посока когато, но ще се, е, би трябвало да се да дай мандат на госпожа Могерини, за да се е, следващата стъпка да бъде разработването на пътна карта. Въпросът е как е, как ще е изградена Европейската агенция за отбрана. Дали ни трябва там едно по-силно представителство национално? Смятате ли, е, е, че в това отношение така са възприяти вече най-добрите практики. А сега господин Криснор Хайн от Стортинга в Норвегия, на Норвегия. Мистер Шерман. Господин председател, благодаря ви за възможността да кажа няколко думи от норвежка гледна точка ние не сме държава членка, но сме много тясно интегрирани и подкрепяме ценностите на европейската интеграция. Работим заедно с Европейския съюз и държавите членки, именно защото споделяме еднакви ценности и сме изправени пред едни и същи предизвикателства. Даваме си сметка за голямата отговорност на ЕС и страните партньори, е, защото ЕС трябва да е източник на сигурност и в Европа, и извън нея. На срещата на НАТО в Уелс беше казано, че агресивните действия на Русия срещу Украина са заплаха за свободна и мирна Европа. Трябва да го признаем, колкото и да е тъжно. Трябва и да предприемем съответното действие. Сигурността, политиката на Норвегия за сигурност и отбрана е определена до голяма степен от политиката и на НАТО – Европейския съюз също има много важна роля в политиката на сигурност. Предполагам, че в идните години тази роля ще става все по-голяма. Норвегия работи заедно с ЕС в множество области, включително и ОПСО. Борим се с тероризма, сътрудничим по правата на човека, разоръжаването, ОССЕ, Съвета на Европа, всичко това са общи проекти. Миналата година всъщност изпълнихме 94% от нормите. Също така Обяснихме, че сме готови да се възпротивим на незаконните действия на Русия в Украина. Участвали сме в мисии на Балканите, Африканския рог, Близкия изток. Готови сме да предоставим войски и за групата водена от Швеция. Като говорим за европейските бойни групи, е важно да да се запази политическата воля за тях. В областта отбрана е необходимо да поставим фокуса и акцента върху изразходването на средства. То трябва да бъде далеч по-интелигентно, но нарасналото значение на отбраната и сигурността трябва да се отразят и в бюджетите. Трябва да има и по-интензивно сътрудничество. Наистина оценяваме поканата за участие в заседанието днес. Норвегия, както казах, не е държава членка, но ние работим заедно с ЕС и споделяме общи ценности. Тази сутрин си сложих значка с норвежкото и европейското знаме, защото сигурността никога не е била толкова важна, колкото сега. Не бива да го забравяме. И накрая, не забравяйте и Арктика. Много е важно да участвате там и да проявите интерес. Благодаря. Много ви благодаря. Вие сте повече от добре дошли, особено когато обсъждаме ОПСО. Господин Танок, благодаря ви, господин председател, за ЕКР Юнския съвет за сигурността е добра възможност да се види докъде сме стигнали в борбата с предизвикателствата, но не бива това да е извинение за още по-голяма военна интеграция. Дейвид Камерън ще каже на господин Дънжан, обясни много ясно нашата позиция за европейска армия. Това е част и от кампанията на ЮКИП по време на предизборните срещи. Същевременно има ги всички тези предизвикателства. Боко Харам, Русия, Нигерия, джихадисти. Ние се борихме заедно и в Аталанта, и в Африканския рок, но все пак ОПСО и НАТО трябва да са в сърцевината на европейската политика, като когато се обединяваме, това да става консенсусно, а не чрез централизиране. Когато, разбира се, е необходимо бързо действие, ние трябва да споделяме данни, разузнавателни и други, да обединяваме своите способности, но аз имам следните три въпроса. И слушах колегата от Норвегия и се питам, ако Обединеното кралство напусне ЕС 2017 година. Знаете, че в четвъртък ни предстоят общи избори. Так какво би се случило и как Великобритания би участвала в инициативите на ОПСО и ОВППС? На второ място до каква степен това ще се отрази на нашите трансатлантически отношения с е, Америка и НАТО. А по 3 цел много се радвам, че балтийските държави ще заделят повече за отбрана след руската агресия, но не бива ли просто да намалим средствата по помощта която изпращаме за различни задморски територии. Така ще спестим достатъчно пари, за да можем да ги налеем в бюджета за отбрана. Thank you, Elmar. Uh, dear colleagues, uh... <clears throat> Благодаря ви, господин Мемет Унгария. Първо искам да благодаря за изказването на господин Лорва, както и на докладчиците. Ясно е, че нещо предстои да се случи. На Юнския съвет може да не се оправдаят всички наши очаквания, но така или иначе процесът е, вече набира скорост. Наскоро се проведе срещата на върха на НАТО и видяхме, че много от държавите обявиха съществено увеличение на бюджетите за отбрана, включително и моята страна, Унгария, го обяви. Ние ще отвоим бюджета си за отбрана. Ясно е, че тази драстично променена среда на сигурност вече се отразява и на бюджета, защото виждаме, че войните започват да се водят на самата европейска територия, а не извън нея, и това очевидно влияе на държавите членки. Влияе и на европейското вземане на решения. Приветствам идеята да подготвим новата стратегия за сигурност или, както вие казахте, стратегията на външна политика и сигурност. Наистина, стратегията от 2013 година вече устарява. Благодаря, че вие очертахте перспективата. Знаем как ще протече процедурата, госпожа Могерини ще се включите и да се каже на два етапа. Първо ще чуем на Юнския съвет и след това, вие казахте, предстои още една година, през която ще обсъдим методиката на тази нова стратегия по външна политика и политика на сигурност. Както беше казано, държавите членки са така или иначе двигателят. И би било много добре, ако вие като генерален секретар излезете с идеи за това как да се ангажират националните парламенти. Със сигурност ние с радост бихме го направили. всички повдигнати теми, като Лисабонският договор, финансирането, проблемите, на които обърнаха внимание докладчиците, всичко това може да се включи в новата стратегия за сигурност, като националните парламенти също могат да разработят различните политически сценарии. Благодаря ви, очаквам да ни посъветвате как да работим заедно. Thank you very much. Благодаря, господин Нарт. Господин Дънжан е много разбираем, защото това, което говори, е здравия разум. Искам да го поздравя. Напълно споделям. Прекъсва председателя. Има още девет колеги, затова нека се ограничим до минута и половина в изказванията. Благодаря ви за разбирането. Благодаря ви, господин председателите. Основният проблем е контрола на транзита. Това е, това се наблюдава в Сахара, например, където мигрантите се превозват в огромни камиони до най-различни места. Именно тези транзитни пунктове не се контролират. Проблемът, господин Дънжа, не е свързан с бомбардирането на корабите. Това е абсолютна глупост и е ясно, че здравия разум няма да го позволи. По-скоро би трябвало да видим как да се блокира тази незаконна миграция. Като че ли ние всички разчитаме само на французите и иначе само говорим, но единствената страна, която предприема действие, вместо само да говори, е Франция. И ние сме оставили всичко в нейните ръце. Това е основният ни проблем. Говорим, призоваваме, но Единствената държава, която прави нещо е Франция. Това е господин председател. Изпълних ли си срок? Браво! Много добре се справихте. Господин Варнава от Кипър. Кире Проедре, кире Генке Граматея, агапити ендехоменос... Благодаря ви που να θεωρούν ότι στα 15 χρόνια ουσιαστικής της ύπαρξης μέσα από τις συνθήκες η κοινή πολιτική... Благодаря ви, господин председател. По общата политика за сигурност и отбрана, мисля, че е важно да мислим за една обща политика – Политика, на която държавите членки да разчитат тогава, когато има сериозна заплаха. Струва ми се, че е важно да се види на кое ниво точно ще се развива тази политика. Кои ще са обхванатите отрасли? Несъмнено, политическата воля идва на първо място. Трябва ни тази обща култура на сигурност и отбрана, но също така трябва да си даваме сметка, че тук не може да си избираме само това, което ни се харесва. В Кипър са нарушени основни суверенни права, например – и за това трябва да се предприеме действие. Видяхме, че настъпиха доста големи промени, откакто е формулирана тази обща политика на сигурност и отбрана и всички нови фактори трябва да бъдат отразени. Същевременно е необходимо да мислим не само единствено за Европейския съюз. Нека видим каква е по-широката картина. Защо не работим с един разширен набор от партньори? Само така наистина ще има напредък по ОПСО, може би господин генерален секретар, и така ще отговорим и на очакванията в Европейския съюз това ли ще се обсъди и на бъдещия Европейски съвет? Е, Поради краткото време конкретен въпрос. Е, вече стана дума за това. За е, използването на е, средства с, с, военно предназначение, дали е, на юнската среща ще се е, вземат мерки за е, научни изследвания и е, работа в това отношение, за да отиват е, средствата е, на Европейския съюз не само за продукти с двойна е, употреба, а и за наич... действително за е, отбранителната промишленост защото е, научните изследвания в областта на отбраната не е ли част от е, общата е, политика за отбрана? И не можем ли да се позовем от член 2 от договора за Европейския съюз? Там, цитирам, става дума за мерки, е, които имат политически отбранителен характер. Е, е, наистина, е, е, тревожно е, че е, по, е, че е, сме обвързани от парламентите е, на национално равнище, но това всъщност е демокрацията. Това е националната демокрация, нещо, което го нямаме тук на европейско равнище. Аз мисля, че когато премисляме Актен, трябва да отчетем и това отношение на националните парламенти. Чебалос, пардон. Госпожа Чебалос. Благодаря. Искам да започна с а, потвърждаване на думите на докладчикът господин Донжан. Не може да се противопоставим на трагедията на отдаващите се в Средиземно море с военна сила. Трябва да се търсят решения другади. И искам да повдигна някои въпроси, свързани с предходни решения. Едно от тях е от срещата на върха от декември 2013 за програмата за безпилотни летателни средства. Ние приехме резолюция за изготвяне на законова рамка за безпилотните летателни средства. Докъде е стигнал с тази дейност? Също говорите, че няма достатъчно ефективност в областта на отбраната. Говорим за количество, но не и за качество. Говорим за обединяване и споделяне на усилията. Питам се, през юни на срещата на върха ще се обсъждат ли тези неща? Друг въпрос, който искам да повдигна, е структурите за управление на кризи. В парламента неодавна говорихме, че не следва да има паралелни структури. Това е особено важно за зелените – ние трябва да подсилим гражданските операции и да не ги смесваме с военните прекалено много. В такъв е, контекст зададох въпроса на 17 декември на комисията и все още не съм получила отговор. Въпросът е какво се случва с предложението на върховния представител от е, юли 2011 за създаване на дирекция за планиране и провеждане на граждански операции. Как, как върви тази дейност? До този момент отговор не съм получила. Председателят говори извън микрофон. Следващия оратор. Благодаря. Както сте наясно, колеги, е, Европейския корпус, Юрокорпс, който се използва и за целите на НАТО и на Европейския съюз. Съществува от 2008 за операции на ЕСА, ООН и НАТО. От началото на следващата година този корпус ще представлява т.е. страните, които съставят този корпус, представляват половината от населението на Европа – как по какъв начин това може да доведе до по-последователно изграждане на командни структури и капацитет на европейско ниво, включително и на сили за разполагане. После. Що се отнася до решенията, зададохме е, въпрос на съответния комисар да предостави е, доклад или програма за е, враждебната пропаганда, на която са обект европейските страни, особено от държави, които имат различни представи, различни от тези на Европейския съюз. Как точно можем да се противопоставим ние в тази, на тази информационна война, в която сме въвлечени не по свой избор. Имате ли някакви планове в това отношение? Колеги, това е господин Келъм. Аз съм съгласен с заключенията на господин Донжан, че предходната среща на върха по отбраната беше силно разочароваща. А междувременно също напредъка не се случи, кой знае колко бързо, определено изоставахме от събитията. През юни ще има среща на върха отново и аз имам три предложения. Първо, ясно и единодушно трябва да приемеме е, промените в е, средата на стабилност и сигурност в Европа. Сложността на е, отношенията в съсед, съседството на Европа, където на практика се водят войни под различна форма. Основните ценности на Европейския съюз са подложени на нападение от терористи от ислямски терористи. И тъжната истина е, че Европа всъщност не може да плати за своята отбрана. Беше трябва да се предложи да се спре намаляването на средствата за бюджета за отбрана. Но има страни членки, които наложиха ограничения от 2% на разходите за отбрана. И сега се предвижда че само една страна, Естония, ще отдели средства в рамките на 2% от БВП за отбрана. Това е, никак не е много. И също предлагам да се модернизира или да се търси нова клауза за взаимопомощ в договорите, защото ние трябва да сме в състояние да посрещнем и асиметрични а, атаки и други нови и модерни форми на агресия. Благодаря. Председателят говори вън от е, е, микрофона. Господин Парньо, няколко думи, е, за да се впиша във времето, определено от председателя. Европейското общество има големи очаквания. Евробарометър показва, че е, голям процент, 16% от европейците са е, готови да има европейска сила за, за отбрана. И както каза тук колегата Нарт, реално само Франция е единствената, която прави така, че нейната армия да е в състояние да изпълнява функции по отбрана. И на 25 и 6 юни на срещата на върха очакваме конкретни действия. И бихте ли могли да ни кажете малко в по-големи подробности какви са инструментите като генерален директор на службата за външна дейност можете да използвате, за да може да се работи по общо доста, доста по- бързо. В момента е смайващо колко с какво забавяне реагираме. В всяки момент нашите военни партньори всъщност осъждат тази липса на бърза реакция. А и ние, когато е, посетихме Централна Африка от, е, с делегация от парламента е, и се срещнахме с е, представителите на различни европейски мисии там, те си позволиха да е, коментират, че там е необходимо да има персонал, който да позволи на тези мисии да действат достатъчно ефективно. Е, тези нужди далеч не са посрещнати. Въпреки, че имаше решение в този смисъл. Е, и има пропуски, включително и технически, които ни възпред препятства да действаме. Ще може ли на срещата на върха посредством вашата намеса и действията на госпожа Могерини да се постигне напредък, за да можем да видим и конкретни резултати. Това ще се посрещне добре и от евродепутатите, и от депутатите на националните парламенти. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι... Е, тъй като политиката на сигурност и отбрана е единна политика, това означава, че е, и тъй като това е една доста сложна материя, има много параметри, ето защо тази политика трябва да е резултат от съвместна работа, от сътрудничество би трябвало наистина да изработим една обща политика за сигурност и отбрана. Това е предпоставката. И от тази гледна точка е, аз доста скептично се отнесам това, към което каза господин Дължан. Е, защото се питам е, как гледате на нещата по сега, може би, постоянното сътрудничество е, или е, Европа на две скорости, където някои държави от Европа са по-равни от други, е, другите обаче трябва да стоят е, отстрани и да аплодират това, което правят е, някои от тях. Е, какво мислите по този въпрос? Бих искал да чуя от вас. monsieur le président. Ça fait évidemment beaucoup de questions. Благодаря, господин председател. Много въпроси бяха, но наистина поздравление. Е, мисля, че това, което чухме днес, е, е важно. Е, общественото мнение е по-важно от е, това на правителствата в някои отношения. Знаем за заплахата в нашето непосредствено съседство. Общественото мнение е, е, си дава сметка за това и е, не трябва да сме в фаза на съкръщаване на усилието за отбрана и сигурност, а обратното. Е, е, е, колкото до юни, юнския съвет, важно е, и това го казаха е, много от изказалите се, амбицията да не остане, амбициите ни да останат на това ниво, но разбира се, посоката да бъде към засилване на отбранителната ни способност. Както каза госпожа Могарини също, тя е привърженик на тезата за укрепване, засилване на политиката на ОПСО. Разбира се, когато посещаваме различни, когато посещаваме различни държави в Европейския съюз, важно е да се срещаме с представители на националните парламенти, е, освен тези срещи тук, е, да е, винаги да има представител на службата за външни дела и отбрана и сигурност и да се говори по тези въпроси с съответните партньори в държавата членка. Е, разбира се, е, правителствата имат проблеми, но е, общественото мнение също има представа за тези въпроси. Аз очаквах господин Нажон да отговори, но виждам, че го няма в момента. Сега няколко въпроса имаше. Първо, когато а, говорим за а, миротворческите операции, а, тук а, аз а, съм присъствал няколко от съветите по външни въпроси от няколко месеца и на последния съвет а, два, а, въпро... две операции по ОПСО бяха споменати. Първата беше е, преди да се говори за миграцията в Средиземно море и мигрантите, е, беше въпроса с е, Либия. Съвета от април, за заключенията на съвета от април, мисля, че от март, извинява се оратора, съвсем ясно се спомена една от операциите, се, се, се говори за една потенциална възможна операция в Либия, е, е, госпожа Могерини е, каза, че в момента се водят преговори за международна мисия там да бъде логистична, техническа, е, свързана за сигурност е, и да бъде операция на ОПСО, за да има подкрепата на правителствата. Е, нямаше особени възражения, защото 2080 също с министра се обединиха около необходимостта от подобна мисия все още дали ще има национално правителство в Ливия не се знае, но е важно да предвидим такава стъпка. Е, колкото е, на това, което стана на последния Европейски съвет. Е, Държавите ръководители казаха, че в Средиземно море нали, трябва да дадем отговор на, на това, което се случва в Средиземно море с хилядите жертви там една такава операция съвместна е възможна. Първо да се спасява човешки живот и второ да се води борба срещу е, трафикантите на хора. Е, възможно, е, една възможност е да се прихващат е, техните е, или да се разрушат е, техните е, плавателни съдове, но това е временна мярка. По-добре и по-разумно е просто да се прекъсне този, е, този бизнес, да се изкорени този бизнес. Е, е има консенсус в държавите членки по по тази идея, а именно, че трябва нещо спешно да се направи, да се спасява човешки живот. Както знаете, мандата на Фронтекс и Поседон е ограничен териториално към Италия и Гърция и хората, които се давят обикновено са в по-южни части на Средиземно море военните биха могли да го правят, защото също времено могат да спасяват човешки живот, да блокират трафикантите, да ги спират е, и то, по, ако се наложи и по насилствен път. Е, но а, е, а, тук е, наистина водим дискусии в това отношение в е, съвета за сигурност в е, Обединените нации и съвета за сигурност би могъл да валидира, да даде зелена светлина на една такава операция с четири те европейски представители в е, съвета за сигурност обсъждаме въпроса и е, госпожа Могини беше там също в миналия вторник. Е, имам чувство, че има напредък в това отношение да се, излез, да се приеме резолюция на съвета за сигурност, поне четирите държави членки европейс, европейското Великобритания, Испания и още две държави са е, за това. Една такава операция е, има силна подкрепа на държавите членки и във всички случаи и е, на съвета за сигурност. Говорихме за постоянното структурно сътрудничество, постоянната структура за сътрудничество тук между държавите членки и в КОП се говори за прилагане на член 44. Да, този член съществува, но в Средиземската, операцията в Средиземно море има консенсус да се реферираме на този член, защото 28 държави членки са съгласни. Друг въпрос бе поставен. Мисиите, които, е, е, мисиите ни в Африка е, споменаха се мисиите в Сахел и Нигер. Да, има идеи да се засилят, укрепят мисиите в Сахел и, Сахел и Нигер, защото там са пътищата за миграции. Е, на пътищата на миграция. Е, е, евро... В това отношение се работи и по линия на ООН и на Европейския съюз. Колкото до това, че европейските мисии струват доста скъпо, само да припомна, че 7,5 милиарда долара е бюджета на ООН за е, операциите. Е, така че е, европейския естествено е по-ограничен. Колкото до training equip, обучение и въоръжаване, бюджета на комисията е, за въпросите за, е, за, за е, бюджета на комисията за развитие е за, с, имплициран в това отношение. Важно е да се наблегне на това, че и, и всъщност това ще се обсъжда на следващия съвет през юни. Колкото за Атена, ако държавите членки е, са убедени, е, че трябва да напредваме в това отношение, е, нямаме нищо против. Е, е, например, е, е използването на бойни групи, тактически групи. Е, е един е, начин. Можем да помислим за нещо такова в е, Мали, е, с е, един, е, да влезем в, е, да настаним в е, Мали един е, нордически и скандинавски батальон, е, но механизма на АТЕН не дава възможност да се разпределят и делят да сели цялата част от разходите за такива мисии говорихме за общото финансиране и за прозрачност. Разбира се, съгласен съм с това, което се каза по този въпрос. Е, съгласен съм, за, че има нужда да се, е, реш, да се подобрява е, Атина. Важно е държавите членки да работят по този въпрос. В момента мисля, че е ясно, че този механизъм все още не се използва достатъчно. В предишната ми предишната ми позиция по отношение на Конго, Европейския съюз каза не, но съществуването на такава бойна група е, целта на такава бойна група е да, да бъде оперативно звено на армията и намерението на госпожа Могарини е да намери е, повод да използва това звено. Е, по повод на Либия стана дума за това, но сега се мисли сериозно, особено в случая с Ливия. Ако разбира се, се стигне до... Е, се получи международно съгласие за това, но се мисли сериозно по въпроса. Говорихме за заплахата от ДАЕШ е, и връзката с е, структурираното сътрудничество. Вече стана дума за това за променената среда и променения контекст, вече говорихме за това, наистина е, през юни ще се отчете е, точно това и ще се изработи нова стратегия за сигурност. Е, ще се вземат предвид и всички препоръки на националните парламенти в това отношение. Ще кажа на госпожа Могерини, както вече казах, тя държи на редовните си връзки и срещи с европейските депутати Стана дума и за финансовото ангажиране на бюджета за отбрана, ангажирането на бюджета за отбрана. Редица държави членки са приели, са се ангажирали да разходват 2% от БВП за отбрана. Това е положението в момента. Но тези, които са членове на Агенцията за отбрана, тя също предприема мерки, е, които са под формата на препоръки, които не винаги се следват, разбира се, 20% от е, е, да се отделят на, за поръчки, обществени поръчки и научно-изследователски развойни дейност, 35% да са колективни, 2% от отбраната, от разходите за отбрана да се отделят за технологични изследвания, т.е. колективни е, проекти и начинания. Е, Поставяше се и въпроса за Европейската агенция за отбрана. Четвъртък ще има подготвителна среща за следващия управителен съвет. Там ще се очени ролята на страните членки, но голяма трудност за тази агенция са средствата. Както знаете, защото страните членки са решили да намалят бюджета си. Тоест бюджета няма да бъде повишен, което всъщност в последните 5 години означава номинално намаление. Говорихте и за преносими или преносимите щабове. Е, такава. Това ще се приложи сега в е, Мали. Испания ще е, поеме ръководството на мисията в Мали. Що се отнася до дроните, т.е. Неуправля... непилотираните летящи апарати. Ще знаем какво, ще видим какво ще каже съвета през юни. Това е тема, по която ще, се разрабо... ще работи още. За сега няма юридическо единодушие и няма прието законодателство по този въпрос. за Норвегия. Благодаря много за участието на Норвегия в е, тези операции. 84% от е, декларациите и дейностите на Европейския съюз са споделени, т.е. Е, в тях се включва и Норвегия. Какво се, ще се случи, ако Обединеното кралство е, излезе от е, Европейския съюз, зададен бе и такъв е, въпрос, мога да кажа, че това няма да е никак добре за ОПСО, защото в края на кращата в областта на отбраната от Обединеното кралство идват много сериозни средства. Няма да правя други коме... политически коментари, мога само това да подчертая и е, дали не трябва да се намали бюджета за помещите в полза на бюджета за общата политика за сигурност и отбрана. Е, знаете, че е, е един опи, е, е, едно от решенията на съвета за борба с незаконната миграция е да се увеличат средствата за развитие и съответната помощ, за да може да се развиват съответните страни и да могат же да бъдат разобедени е, мигрантите да напускат страните си. Стана дума, че Унгария ще отвои бюджета си за отбрана. Много добре. Е, знаем, че и Литва е оповестила много голямо увеличение на бюджета си за отбрана. Това е много добре, защото това именно се очакваше и от Европейския съвет. Много забележително е това. Зададохте въпрос как ще се разработи новата европейска стратегия за сигурност. В момента е, се когато получи мандат върховния представител, през първото 4, тримесечие на 2016 ще се проведе консултация с страните членки, с парламента, не само европейския, но и на националните. Това е доста важен елемент от целия процес. След това вече върховният представител ще изготви текста на базата на тези консултации госпожа Могерини има голям интерес да поддържа връзка с парламента. Казвате, че само Франция действа. Да, Франция действа много, но по отношение на операциите за миграция, например, Италия също изключително много работи с отпускане и на кораби и с командване на операциите и с персонал. От други страни също вършат немалко. Кипър коментирахте, че е необходимо да има общ подход. Това е абсолютно ясно. Ние точно това целим. Мисля, че на въпросите за Европейската агенция за отбрана вече отговорих поли, юридическите основания за безпилотните летателни средства, не мисля, че има такива. А, за дирекцията за планиране и провеждане на граждански операции в службата за външна дейност съществуваше такова звено, което имаше именно за цел да планира и провежда е, било то граждански или военни операции или смесени такива. За стратегическите комуникации е, така е, от нас е, бе поискано да разработиме план за стратегически комуникации, не точно контрапропаганда, но все пак да обърнем посоката на нападението. Така че като и не само за Украина, а и по принцип. За юни ще успеем да свършим и това. Говорихте също за трите страни, където има само 2%, е, където е, границата на бюджета, на средствата от бюджета е 2% и че още нашите има. Това е добре. На ниво Европейски съюз съществува известна солидарност. Господин Парньо коментира за общественото мнение, 16%, които са за това да има европейски сили. Сега въпросът е а, дали бавно се разгръщат а, операциите. Така е, защото ние имаме процес на вземане на решение, ООН също имат съответния процес. Сега в момента в Средиземно море започва една голяма операция. В съвета преди 10 години се реши да има механизъм за действие по време на криза. Това ще бъде прието през съвета на юни което ще ни даде възможност да действаме по-бързо. Тоест, има примери, в които сме в състояние да действаме и по-бързо. Във всички случаи ще търсим подобрение на начина си за действие по общо за момента така отбелязваме известен напредък. В процес сме. Говорихте за Европа на две скорости, така е, има съответните членове 42 и 44 и съответните инициативи не винаги се подкрепят от 28 акцията по, в Средиземноморието обаче се радва на подкрепата на 28-те страни членки и ще можем да процедираме с нея. Много се радвам, че евродепутатите имат интерес към тази тематика, за да можем да работим. Няма да бъдем революционни, няма да постигнем незабавни, огромен и бърз напредък, но има, съществува колективна воля това да се случи. Е, въпросите на общата политика за сигурност и отбрана се дискутират от известно време и никоя страна членка не се възпротивява на това. И се надяваме, че ще е, продължим тази дейност в нашата служба под ръководството на госпожа Могерини. Много ви благодаря. С това приключваме дебата и се подготвяме за дебата за Либия. Bueno, vamos a empezar. Luego si le... Нека да продължим заседанието с новата тема. Много ви моля за тишина. Благодаря ви. Следващата точка в дневния ред е стратегията за сигурност за Либия. Животрептуща тема. Много ми е приятно да кажа добре дошли на господин Мингарели, който е директор към СВД госпожа Конди, която отговаря за групата за кризите и още един специалист, госпожа Клаудия Гацини, както и господин Марк Масур от Обединеното кралство. Заместник-председателя госпожа Могерини получи мандат от съвета на 16 март да изготви предложения по различните дейности в рамките на ОПСО. СВД е зададе рамката е, на кризата, която беше обсъдена от държавите членки. Господин Мингарели, госпожо Гацини, надявам се, че е, вие ще може да ни дадете повече информация. Заместник председателя на комисията пътува до Тунис присъства на заседанието на ОНЕ по сигурността и отбраната и ратифицира договора за неразпространението. На 30 април беше срещата с страните по конфликта, които да сформират правителство на националното единство. Съгласува се и подготовката на срещата на върха Европейския съвет за сигурност. Освен това се подготвят инициативите с арабските държави и Африканския съюз. Ясно е, че решенията винаги трябва да бъдат политически и ние трябва да разчитаме и на господин Бернардино Леон, специалния пратеник на ОНЕ. Като говорим за Либия, е много важно да отбележим, че господин Леон каза, че около 80% от работата по споразумението вече е извършена. Следователно, то е възможно. Господин Мингарели, госпожо Гацини, надявам се, че е, вие ще ни предоставите актуалната информация по политическия диалог с Либия. Заповядайте, господин Мингарели. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте СВД, за да обясним как виждаме либийската ситуация. Първо, по сигурността през последните няколко месеци сигурността се влуши изключително много. Водят се преговори, но паралелно с тези преговори се влушава непрекъснато сигурността на място. Нека кажа в какво се изразява това. В източната част на страната около Триполи се водят все повече сражения през последните месеци – и в резултат на тях много от публичните услуги вече не се предлагат на населението. Жителите на Бенгази имат съществени проблеми, да не говорим за недостига на определени лекарства, храни в целия Бенгазски регион. Това също трябва да бъде отбелязано, тъй като хората страдат. Сраженията се е, водят най-вече в селата на запад и югозапад от Триполи. Някои от тях бомбардирани по няколко пъти. Нещо, което се използва като част от изолацията на страната либийската армия, заедно и с бригадите от Мисрата, решиха да се изправят срещу ИДИЛ. Виждаме, че страни, които преди не си сътрудничаха, в известен смисъл сега извършват дейности, които до някъде съвпадат в целта си да се преборят с ИДИЛ. Има и временно спиране на огъня от няколко седмици насам. Това е по петрония полумесец. Спирането на огъня започна около 20 април и за сега няма промяна, дано всичко остане така. По политическия диалог е, той е организиран от ООН е по пет оси. На първо място политическата. Както вие знаете, имаме документите, представени от представителя на ОНЕ. Също така присъства представителя на Триполи, на Националния конгрес и представителите на независимите тази група заседава вече не веднъж. Последния път го направи в Марокко. Пратеника на ОНЕ преди няколко седмици представи четвъртия вариант на своя план. Той се надява да започне нов кръг от преговори през следващата седмица може би в Марокко. Това можем да очакваме. Предложението на представителя на ООН съдържа следните основни елементи. На първо място признаване на Камерата на представителите като легитимен парламент. На второ място създаване на правителство на националното единство. На трето място. Председателството ще включва премиера и двама заместник премиери, които ще бъдат върховни командващи на армията. По този начин генерал Афтар се оставя в изолация. Или с други думи, неговата власт вече не е същата. Прави се разграничението между изпълнителна и законодателна власт и накрая държавен съвет, в който ще участват Националния конгрес. Аз мога да поговоря за това малко по-късно. Втората ос на предложението е пътеката за сигурност по нея още не е говорено, не са се провели съответните заседания, но ООН смята да се срещне с основните бойци. Третата ос е тази на общините. Всъщност заседанието се проведе в Брюксел сравнително наскоро бяха обединени трите основни местни групи. Разговаряхме за проблеми, свързани с създаването отново на доверие. Хуманитарни проблеми също така, както и проблемите свързани с затворниците и безследно изчезналите. Четвъртата ос е политическа. Тук са разговорите с политическите групи. Имаме и уста за жените. Все още не са проведени заседания, но очевидно ще се обсъждат въпросите свързани с тях, както и ос, племенната ос. Поне ще се разговаря с вождовете на различните племена. Това, което можем да кажем е, че по-настоящем нашата стратегия е да подкрепяме това, което прави ООН. И политически, и логистично. Надяваме се ООН да успее да доведе до създаването на правителство на националното единство, възможно най-скоро, Работим и с британците и американците, тъй като не бихме искали определени групи да си присвоят финансовите ресурси на страната. На трето място ние работим по защита на основните свободи. На четвърто искаме да не се стигне до дестабилизиране на съседните на Либия държави. И накрая Работим заедно с международната общност, за да се борим с тероризма и незаконната миграция. Това най-общо казано. Ние ще продължим да поддържаме редовен диалог с ОНЕ. Ще продължим да разговаряме и с основните съседи, страните в залива Турция с държави с влияние. Нашите колеги по-късно ще говорят за клетката за работа с Тунис, която помага на ОНЕ по въпросите на сигурността. Освен това имаме 50 милиона евро програма за помощ в области като образованието, гражданското общество, правата на човека. Имаме и последваща програма за хуманитарна помощ. Ако се сформира правителство на националното единство, това, което ние искаме, Европейския съюз ще го подкрепи всячески. Например, ще свика международна конференция, ще предложи създаването на международна група за контакти. Това е една възможност. Искаме също така възможно най-скоро да започнат програмите за сътрудничество, по които имаме 100 милиона евро. Бихме искали да укрепим институциите, да укрепим също така капацитета и гражданското общество. Основен участник за нас в Либия да защитим свободата, и да работим по начин, който да позволи управлението на миграционните потоци. Това би означавало и работа за справяне с бедността и в Африканския рог, и в Западна Африка. Това са корените на миграцията. Но би трябвало да се работи и с съседите като Тунис, Нижер. Трябва да се укрепи контрола по границите. Също така е необходимо да се наблюдава изпълнението на прекратяването на огъня. Тук работим с основните международни партньори. Трябва да се види доколко е, може да се осигурят и основните инфраструктури е, в Либия, да се види как ЕС може да помогне тук и как възможно най-бързо да спрем този миграционен поток. Мисля, че генералният секретар вече говори е, за това. Трябва да знаете, че борбата с незаконната миграция и тероризма, нещо, което заплашва не само Либия, но вече и Европейския съюз, диктува създаването на това правителство на националното единство. Не се ли случи това, то върховният представител току-що обясни своята работа по миграцията в Средиземноморието. Благодаря ви. Веднага давам думата на госпожа Клаудия Гацини, която е анализатор за Либия и Международната група по кризи. Uh, Благодаря. Ти, ти си. Извинявай, ти remarks about the proposed deal, outlining to you what Аз ще очертая кои за нас са най-щекотливите е, моменти, защо партиите из различните страни не са готови да приемат предложенията, които са на масата в момента и кои са по-широките проблеми, които поставят под е, въпрос е, краткосрочно споразумението за успешни политически преговори. Господин Мингарели очерта каква е сделката, е, разделяне на правомощията между Камерата на представителите, който е парламента в Триполи, който е признат международно в, в момента, и новото е изпълнителен орган, който ще бъде по с повече правомощия от е, правителството. Ще има и Държавен съвет с съвещателна роля, като е, има съответно и е, правомощия в областта на сигурността. В Либия в момента властта се разделя между две основни групи и ние можем да очертаем проблемите. От една страна парламента базиран в Тобрук и неговите съюзници и другата група е, е бившите членове на Общия национален конгрес, които са базирани в Триполи и които имат съюзници в Мисрата и останалата част от страната. Проблемите е, в такъв смисъл в парламента и страната, която е представена в Тобрук е, че те не приемат идеята да сдадат част от настоящите си правомощия, като например да назначават върховния главнокомандващ на военните сили по сегашното споразумение това ще премине в ръцете на изпълнителната власт. Също не искат да се откажат от правомощието си да назначават посланници навън. Също така не са съгласни с създаването на така наречения Държавен съвет, който ще е един съвещателен орган и ще включва в е, себе си е, членове на, генералния, на Общия национален конгрес – според тях е, Общия национален конгрес е, вече няма мандат и няма причина негови членове да се появяват дори в, със е, съвещателен глас. Също в тази фракция има несъгласие по отношение на ролята на армията. Тоест, колко ще трябва да е върховенството на сигурността, кой да управлява целият този процес. За момента това се случва от националната армия с генерал Хафтар. И съответно тази е, фракция не счита, че може да има споразумение с фракцията Либейска Зора, които всъщност са е, базирани в Триполи. В проекто предложението, което Леон представи миналата седмица, се прави не директна предпратка е, за необходимостта всички военни групировки да се интегрират в една армия, няма е, ясна формулировка какво, как да изглежда този процес на интеграция обаче. А сега е, страната, тези, които са базирани в Триполи, тази фракция. Какви са проблемите там? Е, те са няколко. За някои от тях е, предложенията, които се дават, дават прекалено много правомощия на Камерата на представителите защото тя ще е, е, има право да одобря, одобри новото правителство на националното единство и ще запази правото си да го освободи. А, за някои членове от коалицията Триполи и Мисрата това не е приемливо, защото ако в спогодбата не се изясни ясно, коя камера на представителите ще има това правомощие, дали ще е настоящата камера на представителите, където има 150 членове, т.е. около 30-40 души, които са решили да я бойкотират, не, не са в нея, или идеалната камера на представителите, която ще включва и тези 40 бойкотиращи приложението не изчиства този въпрос. Също така не са съгласни е, с това, че няма гаранции за бъдещето на военната коали... коалиция, е, в която те, с която те са свързани. Е, а техните врагове на изток много бързо ги обявяват за терористи заедно с Асер Шария и е, подразделенията на ИДИЛ. От гледна точка на Триполи и Мисрата коалицията не може да се е, считат техните привърженици на либийска зора за терористи и искат да има някакви гаранции че те ще имат, каква ще е тяхната роля в бъдеще. Това са проблемите, за сега, не са непреодолими, но за сега те стоят на пътя на едно бързо споразумение. Очаквате, може би, или някой от вас да се случи това споразумение до 15 юни. Не мисля, че ще се случи това все още има много работа преди да успеем да постигнем споразумение за политическата рамка за бъдещето на Либия и това не е единствения проблем. Остава и сектора на сигурността, както чухте и военната ос, диалог е, за военния компонент, който те първа ще бъде започнат и аз е, считам, че ние, е, т.е. те, различните фракции, не са е, готови да тръгнат по, тази, по работата за тази ост. И ако това не се случи, не може да има и съгласие за това кой ще бъде законно присъстваш в бъдещото устройство на Либия така че е, едва ли ще се стигне до политическо споразумение скоро, камо ли пък и до прилагането му. Има и други по-широки съображения, които също будят е, безпокойство. Две от тях ние сме идентифицирали и настояваме да се работи по тях за да се стигне до сделка, до споразумение и за да може тя да бъде изпълняема на практика, за да може е, различните страни да считат, че могат да приемат политическия компромис, трябва да се извършат две неща. Първо, в страната трябва да спрат да влизат оръжия и е, средствата не трябва да стигат ту до едната, ту до другата страна. В момента се случва точно е, различното. Значи и двете страни на конфликта, ако кажем, че конфликт е с две страни, но всъщност той е много по-сложен, е, оръжията стигат и до двете страни. И едната законно признатото правителство, и парламента, които заседават в Тобрук, те би трябвало да поемат е, едни държавни институции, които да са неутрални и да се занимават с държавните финанси. Но в последните няколко месеца се наблюдават опасни стъпки от парламента и съответното правителство, защото тук става дума и за правителство, едностранни е, стъпки, които се създават е, нови управителни институции, примерно е, орган за инвестиции, Централна банка, е, борд за економика и развитие, борд за телекомуникации и така нататък. Тоест съществува риска едната страна на конфликта, и това е международно признатата такава, да остане с чувството, че за нея споразумение не е необходимо, защото до нея стигат и пари, и оръжия. И именно този менталитет трябва да се промени и тук е и ролята на международната общност, за да, да настоява за е, споразумение, за, да, е, за дел, сделка, да помогне за това да се спре влизането на оръжия в страните и иземан, иземването на либийските финансови институции. Muchas gracias.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 thank you for the kind invitation and thank you, Mr. Благодаря за поканата и за уводите думи. Помолен бях да поговоря малко за това, защо ДДР процеса, разоружаване, демобилизация и реинтеграция не върви успешно в Либия. И е, това се дължи отчасти, на това се дължи и положението на страната в момента. така че смятам, че за мен е, моята задача е да покажа картината на това е, положение в момента. Ще обобща нещата в 7-8 е, пункта, обяснявайки защо процесите не вървят в посоката, в която желаем. Първото е свързано с колективната реинтеграция, процес на колективна реинтеграция, който върви. Видяхме кризата в структурата на командване и контрол, видяхме бригади, батальони, които бяха реинтегрирани като групи и е, следователно е, войниците получаваха заповед от непосредствения е, командир, а не от генерал-штаб ето защо реалността в институцията, независимо дали отбраната, Министерство на отбраната или е, вътрешните работи, също бе компрометирано поради е, тази странно е, това множествено, многоцентрово ръководство, командване. Друг проблем, свързан с това, беше липсата на професионална е, на самоличност, институционална е, самоличност е, идентичността, която обикновено е замества е, племенна, идеологична, регионална и вече професионалната идентичност идва на пето, четвърто-пето място. Е, освен това, нямахме ръководство, което да, да обедини различни групировки от различни региони и кланове, различни идеологии е, по начин, по в известен смисъл много от бригадите и батальоните във всъщност имаха, официално бяха обвързани с една или друга е, групировка. Дали говорим за Либия Шилд или е, Магари или е, други е, те в, е, бяха свързани с Министерство на вътрешните работи или на отбраната в един или друг момент така, и носиха съответната е, инсигния, съответната маркировка, но ръководството не беше ясно. Това, че те имаха такава маркировка, не значеше, че те получават заповедите си от Министерство на вътрешните работи или на отбраната. Е, в момента е, Либийското бюро за одит издаде много важен документ, 500, е, 109 страници и подробно описание на това как обществените инвестиции, какви са политиките и обществените инвестиции от 12 до 14 година в това отношение. Съответно, счетоводните отчети, числата се съдържат тези документи. Което е по-важно обаче, глава 6, която започва от 179 страница нататък, е, излага подробности за това колко средства са похарчени за Министерство на отбраната и колко пари са похарчени за изграждане, създаване на е, либийска армия. Е, някои цифри са упомрачаващи. Говори се, става дума за 11 милиарда и нещо за между 12 и 14. Заплахите, заплатите само са на 2,3 милиарда евро евро, достатъчно за финансиране на армия от 250 е, хиляди е, офицери и е, редови състав което, т.е. това ниво, нивото на отклоняване е, на, е, на средства и корупция, би го нарекал в Министерството, наистина подкопа процеса на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция. Имаме една регионална криза, но в този случай е, Либия особено засегна процеса на ДДР, е, защото тук става дума за е, връзката между гражданската военна криза в, една много, е, в един много суров вид. Някои от членовете, които изследваха поведението на милициите, които действат в затворите под контрола на е, и членовете на Световния национален конгрес. Е, е, това беше само един акцент от развитието на нещата между 12, 12 и 13 година. Част от това беше и кризата в надзора и отчетността. Това сега се отразява в сегашния политически проблем. Както с Клавдия спомена, всякаква политическа договореност ще бъде провокирана от силите на място, които държат и оръжие. Регионалната криза в, и по-специално кризата в Египет демонстрира същата идея, а именно, че за да се оцелее политически, и да а, имаш власт, трябва да държиш или воен, военните институции а, въоръжени, трябва да имаш въоръжена институция или а, да държиш армията в ръцете си. Това бе демонстрирано след юли а, 13 година, а, където а, конкретни въоръжени групи в а, проникнаха в е, държавните институции е, и е, тук се получи ескалация на, на вместо да, да имат надмощие е, други фронтове, медиите, политическия, всъщност въоръжени е, фронт е, имаше надмощие на всички, от тях, на всички тях. Допълнителен проблем е, е проблема с е, класическия е, постконфликт е, спойлерите в Либия не са местни, те имат местно подкрепа, регионална. И е, всеки път, когато се задвижи процеса за политическо помирение или разоръжаване, този проблем е, изплува и подкопава и двата процеса. Е, и ако погледнем от... И това е много така настойчиво може да се проследи от 12 година до, до днес. И последното, което искам да е, засегна накратко, е, е легитимността. Е, GNC, Глобалния национален конгрес, знае, че това е край. Сегашната институция, която държи, която е легитимна е Камерата на представителите. Но кой е там? Е, споменахме за 40 е, е, депутата от 180 и 80 те но кой друг? И това е големия спорен въпрос. Това е, е, изостря допълнително кризата с легитимността. Няколко неща, които искам да подчертая преди да приключа. Е, като политика и посока на действие, трябва наистина да се е, се е, е, засилва, да се увеличават е, е, разходите е, за и санкциите срещу плечкосване. Е, всякакви случаи на плечкосване трябва да се разследват, е, защото е, те, е, това пречи на е, процеса на помиряване и е, на установяване на мира в страната. И последният въпрос, който искам да е идеята за медиите в Либия. В Либия медиите насаждат а, идеята за изкореняване, е, компромис е мръсна дума, а, помиря, помирение е, е нещо от отрицателно. Медиите насъсква към а, изкореняване на, на противника и това се представя като нещо славно, нещо а, така, че помирението а, е, а, би трябвало да се и, и, отбягва, избягва според тях. Е, това трябва да се промени, ако искаме да е, работим е, към помирение в страната. Много ви благодаря, господина Шур. Сега ще дам думата на госпожа Габор която отговаря за групата за борба с кризите. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, good afternoon. Господин Габор Хлоди. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността накратко да поговоря е, за сигурността в Либия и по-конкретно да се спра на възможната роля на Европейския съюз. Бих искал да очертая три основни теми. Е, искам да поговоря за мисията за съдействие при граничния контрол на ЕС в Либия. Освен това имаме и работа по инициативата за сигурност и отбрана. На трето място се полагат сериозни усилия за справяне с миграционния проблем в региона. Но на първо място Нека веднага подчертая, че работата по ОПСО си остава голямо предизвикателство, защото, както вече чухме, сигурността непрекъснато се влушава, така че средата за работа не е много обещаваща и не е странно, че международната общност като цяло по-рано миналото лято реши да се изтегли от Либия. Условията на място не са подходящи за каквото и да било смислено взаимодействие. Трябва да имаме предвид, че още преди сигурността да се влуши толкова драстично, в региона беше абсолютно ясно, че има сериозни проблеми и ние не успяхме да се справим на множество нива. Нещо, което трябва да имаме предвид, когато разработваме бъдещите стъпки. Необходимо е да отговорим на едни по-реалистични очаквания. Като говорим за мисията на ЕОБА в Либия, трябва да имаме предвид uh, uh... и това, което се случи през юни мината година. Сигурността наистина се влуши, и мисията трябваше да се дислоцира. Освен това, тя се смали по размер миналия ноември до бройката от едва 17 човека. Миналата седмица съветът по сигурност и отбрана реши да запази мисията. Освен това, имаме своя план и седалището се премести от Триполи в Тунис. Така или иначе, ние бихме искали да запазим поне чисто законово мандата на тази мисия. Стратегическия преглед на мисията съдържа констатацията, че прекратяването на огъня в Либия едва ли може да се очаква скоро. Въпреки положените усилия на Унисмил, усилия за подновяване на политическия диалог – но за сега връщането на тази мисия в Либия остава малко вероятно. Ние се опитваме да работим от Тунис, но принципно усилията ни са много ограничени и това не може да бъде е, един реален вариант. В Тунис разполагаме и с твърде малка бройка служители – но така или иначе може да се каже, че мисията за сега е преустановена. Ако няма подобрение до месец ноември, то и мисията сигурно отново ще бъде обсъдена при необходимост и закрита. Също време, но ако се променят условията, тази мисия може да се върне в Либия. Нека поговоря за бъдещите варианти. Когато говорим за ОПСО, трябва да имаме предвид няколко основни съображения. Това, което ще е необходимо да се осигури преди изобщо да се помисли за останалите варианти. Първо. Правителство на националното единство. Необходимо е да знаем с кого разговаряме в Либия – Необходим ли е този либийски партньор, който по-настоящем нямаме. На второ място Необходимо е Либия да отправи покана за действието на ООН и на трето място мандат по резолюцията на ООН. Не е лесно да се постигне която и да било от трите цели при сегашното положение – Правителството на националното единство обаче е задължително. На второ място Мисията на ОНЕ УСМИЛ е също много важна за плана за сигурност в Либия. Ние в опитите си да ги подпомогнем създадохме това звено в Тунис. За нас звеното наистина води до подобрение в осведомеността на първо място и на второ място изготвянето на планове за сигурност и прекратяване на огъня. Третият елемент – защитата. Много е важно, разбира се, европейските служители, които биха се оказали в Либия, да бъдат защитени. Но дори и да имаме правителство на националното единство, дори да имаме покана от страна на Либия, терористичните групи ще продължат да вилнеят, така че това няма да бъде сигурна среда. След това е необходимо да видим доколко предвидимо ще е нашето участие. Разузнавателните данни са също много важни, тъй като те ни помагат да оценим и евентуално намалим риска. Нека кажа какви варианти предвиждаме съвсем набързичко. Първо, подпомагане за наблюдение на местно ниво на прекратяването на огъня. Според ООН не може да се очаква повсеместно прекратяване, за това ние по-скоро би трябвало да наблюдаваме местата, където има частично прекратяване на огъня. И в това отношение ООН наистина може да помогне на либийците с експертност, насоки при необходимост и наблюдение. Друг вариант е защитата на важна инфраструктура в Либия. И тук трябва да имаме предвид, че за да се реализира всичко това е необходимо да имаме предпоставките, за които говорих първоначално. Защитата на особено важната инфраструктура обхваща държавните институции, например и тъй наречения петролен полумесец. Може би това ще е зоната на защита. Като говорим за сигурност по границите, е ясно, че това е много важно за укрепването на Либия. Тук имаме мака мисия. Първоначалният капацитет би могъл да послужи като източник на експертност в основните министерства и на летището. Четвъртия вариант – сигурност по регионалните граници. Нещо, което в момента не съществува. По-рано днес говорихме за укрепването на една от мисиите ни в Нижер, ЕОКАПС. Там може да се направи и повече. Така че властите в Нижер да контролират притока от бежанци. Петия вариант – наблюдение по море. Тук целта е да се сложи край на контрабандата на амуниции и оръжие. И при възможност наблюдение на дейностите на ИДИЛ. И на шесто и последно място, като дългосрочен вариант, е ясно, че трябва да работим по разоръжаването, демобилизацията, реинтеграцията и реформата на сектора за сигурност. Това е основното. Но за да стигнем до там, Либия трябва да бъде подготвена, да е стигнала до определен етап. И накрая – Нека поговоря за горещата тема, която се обсъжда в момента. Възможна операция по ОПСО за прекратяване на трафика на хора в Южното Средиземноморие. Тази сутрин всъщност държавите членки размениха първи мнения по концепцията, която те първа ще бъде обсъждана. След като това е нещо, което току-що е започнало, не е редно аз да ви уведомявам за подробностите. Но така или иначе, планът би бил съветът да одобри концепцията и операцията да може да започне. На 18 май е големия съвет по външни работи. Операцията може да започне още следващия месец. И накрая координацията, наистина последното и ще приключа. Координацията е важна, тъй като никой не работи в изолация ние имаме своята роля, но има и други участници, така че съгласуването е особено съществено. Frontex е агенция на ЕС. Те имат нужда от подкрепа. Това може да е и под формата на операция по ОПСО. Всъщност, нека кажа, че Frontex прави едно, а бъдещата операция по ОПСО ще бъде нещо различно. Много ви благодаря. Сега нека да започнем дебата, но преди това да кажа добре дошла на колегата, която отговаря за отношенията във външната политика с Либия. Много са желаящите да се изкажат, за това ще бъдат ограничени до минута и половина. Ще се опитам да проявя разбиране, но не ни остава време. След всеки кръг от въпросни по четирима ще дадем възможности за отговор. Господин Луи Мишел Шово Заповядайте. Два въпроса, господин председател. Първо за господин Мингели. Виждаме, че разрешаването на кризата не е никак лесно, даже много трудно. Много е трудно да се търси глобално решение. И имам два въпроса. Говорите за общините, чието представители на 30 града са били събрани в е, Брюксел. Те биха могли е, да допринесат е, за създаването на правова държава. Смятате ли това? И после в Средиземноморието има страни, които подкрепят политиката ви, но има и други, които а, са против нея. Смятате ли, че има сили, които могат да допринесат за резолюцията? Благодаря. Италианския парламент има думата. Grazie, sarò molto breve, ringrazio tutti per le, per le relazioni. Io, ehm, avevo... Съвсем накратко ще се изкажа. Това е господин Артини. Искам да задам няколко въпроса. Някои от тях вече получиха отговор. Интересуваме реално ситуацията в южната част на Ливия. Мисля, че там имаше визити. И ако сред нашите оратори т.е. извинете, сред, сред тези, които водят преговори, има ли достатъчно известни личности или само двама са такива? После, Говорихте за ресурсите и банката, Либийската банка. Тя слага ли е, ръка на петролните залежи? Е, е. Аз също благодаря на четиримата оратори. Наистина да се надяваме, че ще се върне мирът в Либия ще последва разоръжаване и демобилизация, но очевидно нещата не са оптимистични там при толкова много разнобой и различни групировки. Аз съм работила с много представители на различни среди, още от времето на Кадафи, за да има развитие и демокрация в тази страна. За съжаление обаче, тези, които дойдоха след Кадафи, са по лоши, отколкото предишните. Познавам мъже, жени, е, които са е, преследвани. Е, въпросът ми е следния. Европейския съюз не е в състояние сега да под подкрепи, е, да окаже хуманитарна помощ, с хуманитарна група да помогне, с хуманитарна, да помогне с хуманитарна помощ. Е, така ли е? И второ, ако е, няма демократична процедура, ако не можем да отправим е, послание за демокрация, е, от името на институцията, от е, всички ангажирани с процеса, тогава нещата едва ли ще тръгнат във вярната посока. Това, което става в Либия в момента, е, ще се задълбочи. Негативните тенденции ще се изострят. Искам да задам само един въпрос. Това е господин Паню. В началото на изказването си вие казахте, че преговорите ще започнат в Марокко. Може би сега и е, там е момента да кажете как Европейския съюз и върховния представител госпожа Могерини ще направят необходимото за разкръщането на този диалог и да даде възможност на Макреба да стане участник в този диалог. Защото Марокко, Алжир, Тунис може да има засилено сътрудничество по тази тема в единство с нас. Това би допринесло допълнително в, за успешния изход на диалога. Благодаря представителя на а, Малтийския парламент. Thank you, Mr. President. I would like to Благодаря. Искам да коментирам въпроса кой има нужда от национално правителство. Според мен ние трябва да настояваме е, да има национално правителство в Ливия, да се използват и дипломатически усилия, не само от представителя на ООН, който върши своята работа, но той има нужда и от подкрепата на други страни в Европа, за да се постигне мир в Ливия. В е, Украина видяхме Меркел, Холанд, е, стигнаха до там. А в Либия, Либия не се случва нищо подобно. Оставаме в ръцете на ООН. И рискът там не е, че тя ще стане една държава без държавност, което се е случило така или иначе, а че ще стане втори идил. И ние пропускаме да си даваме сметка, че Ислямска държава вече е на пред прага ни. Тя е заела защи... значителни части от сирийската територия и в Либия също така съществува ясното ясно представа, че ИДИЛ е, е може да е, изземе техните позиции. Ние трябва да вземем много по- бърза за мерки. Представител на Холандския парламент. Аз задавам въпрос от името на господин Танок, който трябваше да излезе, за съжаление. Въпрос за за... безнаказаността. Синът на Кадафи, Есив Кадафи, бе осъден от Международния наказателен съд в Хага за репресии срещу възстанниците от 2011. Сега никой не знае къде е това лице. Започват отново насилия в страната. Ислямска държава екзекутира коптски християни. Тези теми включват ли се в е, преговорите? Отразява ли се нещо от тези събития там, за да няма безнаказаност и по-нататък? <clears throat> Господин Нарт, доста думи чух, но не ми звучат реалистично. Така или иначе тези две правителства в Токрук и Триполи нямат абсолютно никаква стойност, макар че претендират да имат някаква представителност. Реалността е, че имаме племени връжди, но аз дори не чух същината на проблема. Това е властта. Политическа власт, военна власт. Как ще се контролира петролното богатство – на Либия. Е, защото можем да кажем, че правителството в Тобрук държи този контрол, но на практика това е армията. А пък Триполи също държи контрол на другите залежи. Това е реалността. в крайна сметка след огромната разрушителна сила на това, което се случи, трудно можем да мислим за някакъв консенсус или е, за някаква нова армия. Разбира се, никой не говори тук за петрола, а това е основният проблем. Той е свързан с богатството и с властта. На второ място – югът в момента може би то е под евентуалния контрол на правителството от Обрук и на милиците. Но имаме местните племена Тобиас и Увус, които също са много силни. Проблемът там е свързан с търговията – това е търговия на незаконно оръжие, незаконни наркотици и, разбира се, емигранти. Отново стигаме до същината на проблема. Економическия проблем, богатството. Каквото и да се говори, трябва да се отговори на въпроса – как се управлява това богатство. Благодаря ви. Аз също имам въпрос към господин Мингарели. Дали доближаваме тези 100%. Господин Леон казва, че сме стигнали до 80%, що се отнася до съгласие между страните. Към госпожа Клауди следния въпрос мисията срещу корабите на трафикантите не би трябвало да се отразява негативно върху стабилизирането на Либия. Какво мислите вие обаче? Дали този блокаж може да има някои много лоши последствия? Заповядайте. Благодаря. Благодаря на четиримата е, оратори и за анализа, който представиха. Имам въпрос към е, е госпожа Вигарели и наистина е, поздравявам за усилията за е, посредничество. До каква степен съседните държави Тунис и Египет е, се включват така, че да успее това посредничество. И накрая вие казахте, че правата на човека и случаи с нарушение на правата на човека трябва да бъдат е, разследвани във всички случаи като част от работата по помиряване. Е, господин Менгарели, вие казахте, че има план за е, спазване на правата на е, хората и гражданското общество. До каква степен са разследвани е, именно е, нарушения на правата на човека и престъпления е, в това отношение. В заключението на съвета се говори много за една мисия на Европейския съюз и за опазване на правата на човека с военни средства дали е, би трябвало да има резолюция, която да разреши това. Въпросът ми е, ако е, разбира се не можете подробно да отговорите сега, поне да кажете на какво правно основание се мисли за подобно е, военна е, намеса. Нашата група е, е, разбира се, за това да се води борба с е, е, корупцията и трафик е, трафика с хора, но не и с военни средства. Господин Касталдо. Благодаря. Евродепутатите, които все още са в залата, имат сериозен интерес към темата и аз искам да се върна на изявленията на господин Омария Мидал, който е говорител който говори за участниците в процеса на преговори. Казахте, че за момента единствения начин за водене на диалог са останали оръжията. Не считате ли, както мисля аз и останалите, че основният проблем е директното спонсориране от страна на Саудитска Аравия, Турция, Катар – Обединените арабски емирства и други е, директното финансиране на този конфликт. Защото те искат е, победа с цената на воен... военни действия. Над 200 е, хиляди са в момента воюващите. Не считате ли, че Европейския съюз, страните членки, Франция, Италия, Обединеното кралство трябва да търсят един е, компромис е, на базата на равнопоставеност между страните, за да не се води война през посредници там, за да, защото в противен случай ще стигнем до хуманитарна катастрофа. Банкимур бе заслепен от е, светкавиците на репортерите по, своя, по време на своята визита, но трябва да го е, разбере и той. Господин Бощинаро. Това, което виждаме в е, Либия е една провалена държава, където се случва не само хуманитарна трагедия, но и се създават огромни проблеми за сигурността. Те реално остават неуправляеми. Имам два въпроса. Европа готова ли е и има ли воля да дискутира с институционалните партньори от региона, включително с държавите членки на Арабската лига, да се прекрати финансирането на различните е, военни групировки, като знаем, че има различни страни, които финансират различните групировки. Ако не се прекрати финансирането, всичко ще си продължава. И а, докато съвета е, обсъжда изпълнението на мисия Тритон, защо не се търси е, институционални партньори, с кого можем ние да разговаряме в една провалена държава. Кой ще дигне телефона, ако ние искаме да комуникираме? Как да се направи така, че Либия, Либия да престане да бъде не само терористична държава, но и огромен източник на емигрантски потоци. Господин Пансани. Grazie Presidente. Io ho l'impressione che ci sia molta confusione sotto, sotto il... Благодаря. Оставам с впечатлението, че цари огромно объркване. И Европа се движи опипом някои от е, нещата, които е, чух тук, кой ще ги прилага? Каква е, ще е координацията? Целите не са едни еднакви. Има проблеми, които Европейския съюз трябва да преодолее. Първо, снабдяването на въоръжените групировки с оръжие. Това се прави от е, ред страни и е, конфликта може да стигне до огромни размери в страната. Както каза и господин е, Касталдо, арабските страни и съседните страни подпомагат една или друга фракция. И ние трябва да надигнем глас, за да покажем на тези страни, че Една подобна игра е твърде сложна и опасна. В Европа някои мислят, че възможното решение е подобно на египетското. А други смятат, че трябва да се търси споразумение. Първите смятат, че трябва да се, да се подкрепи правителството в Тобру. Мисля, че е абсолютно задължително Европейския съюз да отправи призив към големите сили, към великите сили, защото е, масата за преговори е една единствена, тази в Марокко. Там трябва да се решат противоречията и конфликтите в стратегическите линия. Трябва да дадем и ясен мандат на Бернардино Леон. Сега давам думата на Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. От три месеца съм тук. Срещал съм се, е, посещавал съм над 89 депутата, европейски персонал, посланици. Ще кажа следното. За мен няма да е лесно а, да коментирам а, това, което бе казано. Но наистина Либия рано или късно а, ще се превърне в една държава а, от а, ИДИЛ. Много е странно, че въпроса за тероризма и всъщност ИДИЛ в Либия не е са свързани. Преди 4 години Либия беше диктатура от, на 40 години и преди 4 години се очакваше Либия да се трансформира, да се превърне в демокрация, като, е, както е, от американски тип. Преди 3 години е, е, международната общност каза внимавайте това, което става наоколо, скоро ще е, премине и в Либия. Милиони бяха похарчени от ЕС за гранична сигурност и въпреки това знаете е, фактите е, Притока на оръжие от всякъде към Либия е очевиден. Значи Либия просто не решава сама бъдещето си. Тя е, е е, един вид отвлечена, похитена от е, е, всеки друг разнопосочни интереси, разнопосочен анализ на, на положението в Либия е факт. В крайна сметка отговорността е на нашите плещи. Ние либийците трябва да върнем в Либия на, на правия път Кадафи, е, е, заслепен, е, по времето на Кадафи, заслепени економическите си интереси, държавите по света бяха слепи за, неговите, за неговата тирания. знаете, че мъже и жени работят денонощно, тъй като международната общност говори за хуманитарна помощ, но няма такава. Е, либийските деца измират, е, възрастните също е, и боя се, че трябва да кажа следното. Да, ние оценяваме и имаме нужда от помощ от международната общност, но е дошъл, назрял е момента, когато трябва достатъчно честно, откровено и ясно да си кажем много неща, много висящи въпроси. И боя се и благодаря, че колегата от от Малта го каза, аз съм го казвала това на мнозина, с които съм разговаряла. Ние тук а, говорим, е, дискутираме по резолюции, а, а и Дил всъщност осъкътява, унищожава Либия. има, чуват се и добри гласове в медиите. Не сте прави, а, че медиите са изцяло а, отрицателни. Жени и мъже и на дикът глас. Либия е, е, е оставена само на, на действията и на е, търканите между отделните групировки. Е, преди аз съм била, съм общувала, общувала съм с много активисти и е, е, сме пращали много, много писма до е, съответните фактори и казваме, е, аз започнах е, е, стотици либийци участват в този, тези разговори и диалози. Още е, в, в, е, докато Кадафи беше на власт но не зная всъщност по какъв критерий се избират тези е, участници в, в разговорите. Може би мисля, че аз съм активист от опозицията, аз съм дипломат, но не говоря дипломатически. Е, международната общност, Европейския съюз, е, е, бих искал да спрат и да помислят къде сгрешихме, кой направи грешки тези 4 години. Самата Либия е, е, направи много грешки, но международната общност също. Е, много неизпълнени обещания. Две резолюции на съвета за сигурност бяха прияти, едната противоречи на другата. В едната се казва, че не трябва да се вдига ембаргото, е, оръженото ембарго към Либия, в другата се казва, че тероризма е в е, Либия и либийците трябва първо да се преборят с тероризма. Така че ние всички сме затънали спечели е, яко. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега ще дадем думата на нашите гости за отговор, като разчитам на разбирането на преводачите, така че да успеем да чуем отговорите. Благодаря. Не мога, разбира се, да отговоря на всички въпроси и по-скоро ще се взема с някой от тях. Може би най-лесните, колегите ще отговорят на останалите. Първо, може ли да се каже, че в най-големите либийски градове са осигурени основните публични услуги? Отговорът е не. Веднага мога да ви кажа, в много градове, например Бенгази, не достигат лекарствата, не достигат също така и някои храни. В наши дни страданието в Либия е огромно, наистина има хуманитарна криза. В това няма съмнение. Мнозина попитаха за ролята на съседните държави, ролята на страни като Турция, Катар – Обединените арабски емирства, Египет е много важна. Никой не се съмнява, че тези страни са важни и без помощта на държави от региона не бихме постигнали абсолютно нищо. Върховният представител госпожа Могерини е разговаряла за този проблем, например, с турските, катарските власти, с властите на Обединените арабски емирства, господин генерал Сиси в Египет. Разговаряли сме и с външния министр на Алжир и с господин Бакуш в Тунис. С други думи, води се този непрекъснат диалог с върховния представител. Целта е да се създадат условията за политическо споразумение и правителство на националното единство. Има ли специална група за справяне с проблема? Не, доколкото знам, не. Ние имаме свой инструмент за хуманитарна помощ в комисията. Знаем, че ЕКО е много ефективна в своята работа, като генерална дирекция на комисията, работи се и с агенцията на ООН, но не може да се каже, че има специална група с хуманитарно задание. Господин Пърньо вече не е тук, но той попита дали се разговаря с държавите от Магреба. Разбира се, с всички тях се говори за либийския проблем. По другите въпроси мисля, че колегите са по-компетентни. Благодаря. Госпожа Гацини. I'll take some other questions. Um, um, regarding the situation Що се отнася до положението на юг, аз посетих Южна Ливия през март. И е, трябва да кажа, че е, видях неща, които са много по-различни от очакванията ми. Като кажете Южна Ливия, веднага започвате да си представяте и юга като е, център е, на терористични групи, оазис за тези терористи. Но е, там аз видях просто една институционализирана престъпна държава. Етнически групи, които се бият за контрол над е, маршрути за трафик на оръжия, наркотици и хора. И всичко това се случва в е, по-широкия контекст на борба срещу терористичните групи. Така че в, е, на юга има и подразделения на ИДИЛ, малък брой в сравнение с това, което видях по крайбрежието, но има и други етнически групи, които се представят за привилегировани партньори на Запада, защото те е, водят борбата с е, терористите. Града Мобари имам предвид и нека да ви припомня, че там се води е, война вече от 6 месеца между две етнически групировки, които съвсем доскоро си бяха добри приятели, но сега вече са от двете страни на барикадите. Едните твърдят, че са, се борят с терористите, другите, че другите дават убежище на терористи или е, че са терористи те самите. Така че на юг положението е много сложно. Всъщност борбата е, е за контрол над различните видове трафик и е, се вписват в по-общата борба на, ислям, на противниците на исляма с исляма. Та, е, в Либия е, нашите е, хората, с които разговаряме, са просто много различни и идват от много различни политически принадлежности и пристрастия. Що се отнася до Централната банка, там също има борба между два органа, един базиран в е, Триполи, другия на изток. Разбира се, Централната банка е, има достъп до средствата и това е от ключово значение. И ако ме питате за какво е войната, тя е борба за нефти и за пари. И е, проблема е, че парите приключват и това е трагедия според мен, защото независимо, че се борят за контрол над нефтените терминали, но бюрото за одит излезе с доклад, където реално се казва, че след две години средствата им ще свършат. И аз когато казвам това на либийците и го описах в доклада на нашата организация, че ако продължават да разходват пари по същите, със същите пове след две е, години те няма да имат пари, те решиха, че аз е, нещо е, бъркам цифрите или се опитвам да представя фактите не такива каквито са. Та проблема е голям и е, в център му стоят парите, както на конфликта, така и на решението. Thank you. Um, just, um... Благодаря. Въпросът за uh, мира и правосъдието. Uh, две са линиите. Uh, едната е да се избягва правосъдие, за да се на, на, наложи мир и може би след 10-15 години ще се справят с престъпници. Но това, което може в момента да се направи е да се е, обръща внимание към нарушение на, нарушаване, случаите на нарушаване правата на човека, за да се развива мира, за да се е, посочи, че е, нарушителите ще трябва да е, спрат да, да нарушават е, правата на човека, за да бъдат включени в политическия процес, в крайна сметка. Е, този подход, е, е, който така е основан върху стимулите, поня... не, не, не даде успех, не, не даде плодове до сега просто трябва други мерки да се предприемат, за да се внуши на извършителите, че е, следващия път трябва да помислят е, е, два пъти преди да предприемат нещо. Сега, културата на помирение. Част от проблема са медиите. Не всички медии, разбира се, има много положителни сред тях, но общата, общото послание в е, местните медии и конкретни канали е, е, е послание за необходимостта да се ескалира положението, не обратно, и да се изкорени, из, унищожи противника. И това е, е една игра на, на живот и смърт.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 Сега, е, Идил, преди три години е, тази е, исламска държава не, фигурираше, не съществуваше в този и вид. Бяхме в тази, този Идил, за който знаем, и, който включва Ирак и Левантия, бе създадена 13-та година какви бяха факторите. Някога джихадистски групи оперираха там, повечето от тях бяха местни, възоснова на мрежи, които е, се титулаваха като мисулмански бригади. Е, из, известно време, между 12, от 12-та нататък, всъщност, е, те разполагаха с много ресурси в сравнение с други групи, които функционираха там, включително е, Шия Дарнар, която е, оперираше е, там на място и е, консултативния съвет на исламската младеж, която по-късно е, положи клетва за вярност към е, ислямска държава. По-късно тя се превърна в е, ядрото на ИСИС и след това се решери. Защо се решери ислямска държава? Защото тя искаше да събере, да мере повече подкрепа от онзи момент до сега. И мисля, че основният процес, основният проблем е провала на процеса за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция и ограничения половинчатия успех е, е, на е, процесите в сигурността, реформиране на сектора сигурност. Е, всъщност имаме политическа среда, която насърчава използването на оръжие за решаване на политически спорове, много е, тежнения, много жалби около това и една идеологическа рамка, която насърчава идеята за използване на насилие или чрез национа, в национален план, или чрез е, националистичен или религиозен дискурс и е, от хора, които е, гледат на насилието като законно е, е, средство за решаване на спорове. И е, в е, такава среда, разбира се, е, ще процъфтява идил или е, структури като нея, но това е симптома, не е, причината, не корените. Корените вече бяха споменати от, няко... от изказаните се тук. Благодаря и накрая Габори Коли има думата. Благодаря, господин председател. Набързо. Бяха направени много уместни коментари няколко от изказалите се говориха за това, че ИСИС, ИДИЛ са на че Либия може да се превърне в държава на ИДИЛ. Борбата с ИДИЛ, разбира се, не е нещо ново, но това, което можем да направим е следното – Имаме координатора за борба с тероризма към Европейския съюз. Той разговаря с страните в региона. Опитваме се да използваме и своите разрешителни по сигурността и отбраната в региона. Надяваме се също така е, на един бъдещ етап да можем да предоставим ноу-хау, информация, дори разузнавателни данни. Да говорим за това, как да се преустанови потока на парите, има какво да се направи. Трябва да сме много активни е, в съседните на Либия държави. Не става дума да се заемем пряко с борбата с ИДИЛ – а по-скоро да се опитаме да ограничим последиците в региона, като помогнем на съответните страни да развият много по-голяма устойчивост спрямо ИДИЛ. Но мисля, че имаме и добри инструменти за това. Стана дума вече за разоръжаването, демобилизирането. Тук се прояви известен скептицизъм, но Имайте предвид, че е включена и думата реинтеграция, не само демобилизация. Не бива да се забравя това. Напълно съм съгласен също така, че разоръжаването и разпускането на редовни бойни групи може да ни служи за урок в Ирак, в Либия, научихме своите уроци, както би трябвало да го направим. Когато такова действие не се придружава от усилия за реинтеграция, изграждане на капацитет, то тогава се създава един вакуум и ситуация, която вече не може да се овладее. Съгласен съм с това, което се каза. Стана дума за унищожаването на кораби и доколко това може да дестабилизира Либия. Нека кажа, че не. Няма да се случи, ако се изпълни правилно. За да се изпълни правилно, трябва да разговаряме с самите власти и хора в Либия. Със сигурност би трябвало те да се ангажират – с този проект. В противен случай той няма да проработи. А това е проект важен изобщо а, за обществеността и за това трябва да мислим за съответната комуникационна стратегия. Много трябва да сме внимателни. И накрая Нека кажа, че ние трябва да помислим какви са стратегиите на изхода. Трябва да изграждаме капацитет и по-голяма сигурност. А по правното основание, нека ви кажа, че има какво да се направи. То може да бъде доизяснено и разбира се, това е условието, за да се пристъпи нататък. Аз споменах операцията по въздух за наблюдение на морето. Ето това е нещо, което би могло да се изпълни Frontex, така или иначе работи по европейското крайбрежие. Има доста голям кръг от въпроси, които биха изисквали едно много солидно правно основание. Много благодаря на нашите гости и благодаря на преводачите, че проявиха такова търпение. На 11 май предстои следващото ни заседание. Благодаря.